Jak Państwo wiecie, naszymi sprawozdawcami jest pani Esteger Harantz Garcia dla wniosku dotyczącego Нашите докладчици, госпожа Херенс Гарсия, която отговаря за стратегическите планове, първи и втори стълб, както и новите модели. Госпожа Юрика Мулер, която отговаря за хоризонталните въпроси и господин Ерик Кондрию, който отговаря за общата организация на пазарите. Тук имаме представители на политически институции, асоциации, федерации, комитети на земеделци. Първо ще изслушаме Жозеф Милер, бивш министър на земеделието на Бавария, господин Жак Карл, който оглавява агрикултур стратежи, господин Матиас Борст, заместник генерален секретар на Асоциацията на, Бав... на баварските фермери и докладчика на Комитета на регионите, господин Гион Кро докладчик за ОСП след 2020 година, заместник-председател на Регионалния съвет на Окситания и господин Джон Брайан, докладчик за НАТА в економически и социален комитет. По искане на Генерална дирекция Агри. Ще изслушаме и представителите на комисията, които ще допълнат информацията, която обсъждаме. След това ще имате възможност да зададете въпроси, да получите отговори и след това отново ще дам думата на комисията и на нашите докладчици. А сега Започваме с нашите трима докладчици. Първо давам думата на господин Милер, който разполага с максимум 10 минути. Извиня, извинявам ви се е, предварително, но ще бъда много строг, тъй като имаме много изказвания, много желаещи да участват и е необходимо да изслушаме всички. За това всички ще бъдат подложени на ограниченията. Господин Милер, разполагате с 10 минути. liebe Mitglieder des Europäischen Parlaments. Уважаеми членове на Европейския парламент, уважаеми представители на комисията, дами и господа, благодаря ви, че ме поканихте на това изслушване. Благодаря ми, че ми давате възможност да взема отношение по предложенията. Вече не съм в активната политика, но имам 13 години опит като министър по земеделието. ОСП още от началото беше част от европейското единство и все още има тази роля. Но понякога обществеността а, реагира критично, повече отколкото е необходимо. В ОСП е залегнала сигурността на доходите, на, земеделие, на земеделците. След това се предвидиха и допълнителни плащания при износа на продуктите по света. След това стана от, така нареченото отделяне, някои плащания бяха обединени и се извършваха плащане на единица площи за екологизиране. Сега се предвижда смяна на парадигмата и по-голям по част от отговорността ще се поема от държавите членки. Комисията по този начин ще премахне е, оплакванията, свързани с централизираното управление на ОСП. Стои обаче въпроса дали по този начин ще се постигне на истинската субсидиарност. Не е ли по-добре сегашната ОСП да се доразвие, да се коригира там, където е необходимо? Големите ползи на земеделския пазар са на лице. Всички държави и членки се възползват от тях, както и производителите и потребителите. От гледна точка на конкурентоспособността е необходимо да се обмислят някои административни процедури. Опасявам се, че като се прехвърли отговорността върху държавите членки, ще се създадат очаквания, които не може да изпълни комисията. Комисията не може да контролира 70, 27 държави членки, да извършва изчисление за всяка една държава членка. Необходимо е, според мен, много неща да бъдат заложени в основния регламент и а, да се предвидят и допълнителни мерки посредством делегираните актове и актовите за изпълнение. Държавите, членки и а, земеделците трябва да знаят какво ги очаква. Това е целта. Това, на което не вярвам, е, а, че тази реформа ще намали административния товар. При всяка реформа това не се е случило. А, точно напротив, административен товар се увеличава още повече. Ако искаме да се намали административния товар, трябва да има готовност за премяхване на някои разпоредби, като например правата за плащане е свързани Ам, с площа и така нататък. Има много предизвикателства в 21 век. Те идват и от САЩ, и от Азия. Има и друг проблем, който се наблюдава и при нас за обезлеся... обезлюдяване на селските райони. Условията, свързани с климат и околната среда по първия стълб, се увеличават все повече и по този начин ще се застрашат доходите на замеделците. благодарни сме, че се предвижда дегресия по първия стълб. И това, може, това вече беше въведено и в Германия от моя последовател. Необходимо е, е да се има предвид, е, че прехвърлянето на средства е нещо положително. Е, по този начин ще подкрепят не само големите земеделски стопанства. Тази промяна беше необходимо. Самото предложение за истинските земеделци, само те да получават плащания ще се отрази, отрази негативно на стопаните, които отчасти се занимават с земеделие. И това ще засегне особено тези, които се намират в планинските региони. Климат и околната среда са в центъра на вниманието и в обществото и в медиите. Предложенията на комисията са свързани с самите условия, които се отнасят до пазването на климат и околната среда. Постоянно се увеличават изискванията, стандартите за качество – изискванията за защитата на потребителите. Всичко това води до по-високи разходи в международен мащаб. Държавите членки, които са с високо ниво по, а, втор, по а, втория стълб, като Баден-Вюртенберг и Бавария, ще изпитат негативи по отношение на този първи стълб промените предвидени по него. Е, ще ви дам примери. Като цяло, програмата и опасното на околната среда обхващат е, два, две програми в Бавария с 1,2 милиона хектара. Почти 40% от площите в Бавария е, е са включени в тази еко-програма. Само делът на биологичното замеделие е 10,1% в Бавария. Виждате, че е, ще е трудно да се заложат още по-високи е, цели. Имайте предвид, че подобряването на околната среда изисква време. Ще е трудно след е, една година да се представят е, исканите резултати. Природата не е автомат, а, някакво автоматично устройство. Изисква се време, за да се предприемат е, всички мерки и действия, докато, да речем, се засадят културите или растенията, докато а, Пораснати и така нататък. И имаме нужда от една земеделска политика, която да обединява Европа и която да насърчава земеделските стопанства, да подсилват сел, селските региони и на следващо място да допринася за опазването на околната среда освен това да гарантира високо качество на хранителните продукти в бъдеще. Това е голямо предизвикателство за Европейския парламент и за комисията. Ето защо ви желая успех. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Благодаря, че ни представихте вашата позиция, вашите виждания. Наблегнахте на вашия опит и споделихте очакванията си. Сега господин Жан Карл, директор на стратежик. Благодаря, господин председател. Ще ви покажа няколко транспаранти и ще се придържам към 10 минути, които ми от пускахте. Не може да се говори за бъдещето на ОСЕПА без да я сравниме с другите големи земеделски политики. Виждате тук тези, този а, крива. В Китай бюджета е бил умножен по 5, а по 2 в, Европ... в Съединените щати. Колкото до европейският бюджет, той беше драстично намален и предвижданията на комисията до 2027 година води наистина ще представляват драстично намаление. 100, ев, 100 евро на глава от население в Европа, 200 в европейски, в Съединените щати или в Китай, като имате предвид, че там а, стандарта е а, е, и качество, цените са много по-низки. Когато погледнем развитието на европейският бюджет извън Обединеното кралство, през 2027 година повече от 30% ще бъде спада в постоянне цени. А, когато казва, че за, за да се върже бюджета, трябва да се направят намаления в ОСП и в кохезионната политика, докато военният бюджет представлява 20 милиарда. Тоест не повече от 1,8%. Но развитието на ОСП ще бъде подложено на намаляване, като някои промени ще бъдат само козменични промени. Отделените помощи или необързващите помощи продължават да бъдат в сърцевината на тази политика. Подоб, подобни подобни помощи се дават все още само в Европа на основата на правила, които е, са от 90-те години. Но през, през, през, през последните години пазар, пазарите рухват и цените намаляват. Господин Милер а, спомена, че вторият стълб всъщност е един трансфер на приоритети. Е, Европа не може да поддържа една единна политика и за това тя иска от държавите членки да си разпределят средствата, но това ще доведе до фрагментация и до разлики е, между разли, различните страни, т.е. Ще, ще се отдалечаваме от единната сълскостопанска политика. А също, същевременно има много какво да се направи, що се отнася до организацията на пазарите и на отдалните отрасли. Комисията има възможност да упражнява допълнителни правомощия в случай на криза. Това е необходимо, но в измененията няма упоменани нито отраслите, нито инструментите, с които може да се извърши тази намеза. Инструментите са не недостатъчно адекватни. Както казах, разделените или необвързаните помощи не са ефективни, докато Европейският съюз има нужда от една екологична политика, но екологичната политика не може да бъде включена в селскостопанската политика, тъй като това отслабва и двете политики, вместо да ги интегрира. Необходимо е от два стълба да преминеме към четири стратегически стълба. Първият е, стълб, който ще позволи едно по-добро економич... една по-добра економическа организация с насърчаване на е, формите на организация, която, който ще бъде посветен на, на всички продукти от, а, е, с а, географско наименование. Второ, управление на кризите и направление на, на пазарите. Трето, преход към екологията и енергетиката. И четвърт, четвърти стълб за подновяване на а, състава на стопанствата и инвестиции. В, а, в а, моето презентация ще може да навлезете в а, подробностите, нямам време. Днес съществуват четири, прав... четири регламента. Комисията предлага в регламент за стратегическите планове да бъдат включени всички аспекти на първия и втория стълб, както и отрасловите намеси, а включително и управлението на криза, т.е. член 219 до 223. Ние бихме искали необвързаните помощи да се превърнат в антициклични помощи и стратегическите планове да останат в правомощията на държавите членки, като Европа ще може да управлява кризите и да е, отговаря за подпомагането в изхранването. В Съединените щати това представлява една четвърт от бюджета, който е насочен към производителите. Нашите предложения за, за управление на рисковете и кризите в първият регламент ще трябва да се затвърдат отрасловите намеси и интервенции, т.е. държавите членки ще могат да го направят, но в европейска рамка. И Вторият регламент трябва да включва управлението на кризите и антициклична намеса, колкото до член 203, където с делегирани или изпълнителни актове трябва да, бъде, да, да има дефиниция на кризите на пазара и да се опише да, да се опишат е, целите. Трябва да има е, рамка която да въжи както за Европа като цяло, така и за отделните държавите членки. Значи да има регламента за превенция и управление на рисковете и а, която ще включва и организациите на производителите и вторият регламент, който ще бъде посветен на управлението на кризите. По този, по този начин наистина ще постигнем една много по-добра добавена стойност от бюджетна гледна точка. Благодаря ви. А сега давам думата на Готин Матиас Бост, заместник генерален секретар на Асоциацията на баварските производители. Уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, е, от е, е, гледна точка на Земеделския съюз в Бавария, трябва да кажа, че тук от вашите дискусии става ясно, че вие обсъждате бъдещето на земеделските стопани в Европейския съюз. Обсъждат се показатели и предложения, но трябва да сме наясно, че става дума за работни места и за оцеляването на много земеделци в Европа. земеделската политика е много важна и това трябва да се има предвид и при обсъжданията. И най-вече, че има различни изходни ситуации. Има много колебания и разлики. В Бавария Земеделските стопанства са от семейен характер и са малки, но виждате, че в крайна сметка в европейски мащаб ние сме над средния размер. Виждате какво е самото а, усещане на самите земеделски стопани, какво е тяхното самосъзнание. Ситуацията е такава, че Европейската е, земеделска политика почива на два стълба. Понякога сме се фокусирали много повече върху политически аспекти, върху преките плащания. Имаме различни ситуации в държавите членки, които съществуват от около 2010 година. Има малко държави членки Германия, а сега и Австрия са сред тези, които преминават към регионали, е, регионализиране, е, към плащане на единица площ, екологизиране и така нататък. В Австрия, например, се предприемат допълнителни мерки в тази връзка от 2020 година. Другите държави членки обаче има други варианти на преките плащания, Предвиждат се премии и това разделяне от производството се извършва по друг начин. Използва се упростената система SAPS. Важно е да се види къде се намират държавите членки по отношение на преките плащания Относно ситуацията в Германия и втория стълб, там ситуацията също е много различна между държавите е, членки. Ще се спра на ситуацията в Германия. там плащанията са регионализирани от 2013 година. Има доста колебания в общия обхват, има разлики по какъв начин се използват средствата по втория стълб. Предвиждат се допълнителни плащания за стопанствата, които предприемат екологични мерки или такива, които опазват околната среда, като факторът се увеличава 4 пъти 120 евро на хектар. Виждате, че тук се обхващат не само площите съгласно договарянето, но се имат предвид площите и в национален мащаб. Така че трябва да се има предвид каква е ситуацията в държавите членки. При преките плащанията, при преките плащания, трябва да кажа, в Бавария след промените ще има намаляване с минус 40% в абсолютно измерение. Става дума тук обаче за хората, за замеделските стопанства, за тяхното бъдеще и трябва в дискусиите да се въведат подобрения. Нещо друго. Държавите членки посредством стратегическите планове подсилват връзката с бенефициерите. Това е добър подход, като си има предвид субсидиарността но трябва, не трябва да се забравя обхвата на делегираните актове. Те са необходима, а, необходими в момента, защото субсидиарността означава, че държавите членки ще поемат повече отговорност. Някои неща обаче няма да бъдат толкова строги, колкото до сега и няма да се следят толкова строго, колкото се следят, следяха до сега от Комисия в бюджетен контрол в Европейския парламент. Трябва да се помисли какви са изискванията по отношение на разходването на средствата. Виждате тук отдясно се прави опит да се изобрази предложението на комисията, на Европейската комисия. В момента има програми, които предвижда силни мерки, като такива програми в Южен Тирол, в Бавария, в Австрия. И има много силни съществуващи програми, които а, не трябва да бъдат ощетявани от новите условия екологичните схеми, те са част от преките плащания, но трябва да се види а, по какъв начин да бъдат внедрени те, да бъдат въведени в такива държави, а, в които вече се въвеждат, се прилагат такива екологични мерки, да не се стигне до някакви негативни ефекти. Екологичните е, схеми е, в бъдеще ще се предвижват като задължителна мярка. И трябва да се види относно екологизирането и е, кръстосаното съответствие, как ще изглеждат нещата в бъдеще. Всичко това трябва да бъде обсъдено Политиката трябва да си остане общностна в областта на земеделието. Необходимо е да се проведе интензивна дискусия на министерско ниво, на ниво а, професионални сдружения и съюзи. Освен това, трябва да се помисли по въпроса по какъв начин стратегиите ще станат изпълними на национално ниво или а, са необходими допълнителни мерки, свързани с гъвкавостта. Освен това, трябва да имаме предвид, че сега нещата се следят строго и от Сметната палата и от Комисията по бюджетен контрол. Трябва да се види по какъв начин ще се ам, извършва контрол в бъдеще. Както казах, силните замеделски програми не трябва да бъдат ощетявани по някакъв начин. Мерките по, за околната среда и климата са включени във втория стълб. Имаме нужда от някакви все пак прагове на толерантност. Хубаво е да има някакви ориентири, все пак с възможности за допълнителни действия. Мониторинга нека да се предлага доброволно на държавите членки и нека да не е задължителен от 2021 година. Относно средствата, които се преразпределят, ние не сме съгласни с принципа на дегресията. Моля ви, помислете още веднъж за понятието истински земеделски стопани момента се предвижда това понятие в законодателния акт за омнибус. Хубаво е да се помисли и за диверсификацията като цяло. Powitać pana Благодаря ви. Държа да подкрепя вие сте дошли гостите на господин Фонаган, както и гостите на господин Свобода, гостите от Чешката република, гостите от Словакия, сред нас и гостите на госпожа Мелиор, както и гости на господин Хойтема. Съжалявам, но няма достатъчно места за сятане за всички ви, но темата е много интересна, което обяснява и защо сме малко повече от обикновено в залата. А, госпожо Срешхая, и вие имате гости. Извинете, не бяхме осведомени. И така продължаваме с втората група от изказвания. Става дума за представителите на Комитетът на регионите и Европейският економически социален комитет. Започваме с изказването на господин Гиом Крос, докладчик за Комитет на регионите за ОСП след 2020 година и заместник президент на регионалният съвет на Окситания в Франция. Господин Геом Холс, разполагате с 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя препоръките на местните и регионални власти за бъдещето на ОСП. В изказването си ще се спра на няколко важни въпроса, т.е. ще спомена стратегическите планове, развитие на райони, организацията на скопаците нашите пазари и преките плащания. В прогнозното становище, което приехме през юни 2017 година с много голямо мнозинство, Комитетът на регионите призова Европейския съюз да превърне ОСП в една справедлива, устойчива и солидарна политика. Но законодателно предложение на Европейската комисия не отговориха на нашите призиви и не отговарят на моделата за устойчиво земеделско развитие, устойчиво по отношение на климата и биологичното разнообразие. Няколко думи за националните стратегически планове. Предложението на Европейската комисия изост... маргинализира и дори отнема автономността на европейските региони по управлението на ОСП, като се предвиждат мерки само на национално равнище. Прилагането на подобна схеми за управление на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони може да доведе до загуба на ценни натрупани умения и по този начин ще отнеме възможността на тези региони да се възползват от натрупаният опит за управление на средствата от фонда на най-близкото до хората равнище както по принцип, каквито които са целите и на Европейския съюз. Ето защо ключовата роля, която играят европейските региони при управлението и изпълнението на ОСП трябва да бъде запазена и дори засилена. Това заявих и от името на Европейския на комитета на регионите на госпожа Кьостингер, която беше председател на неофициалният съвет по селскостопански въпроси в Виена 24 септември. Но също така го заявих и в Европейския парламент в Страсбург на 3 октомври по време на конференцията, посветена на ролята на регионите в управлението на ОСП. Освен това предлагаме да се, да се включат в регламента конкретни цифрови цели, които да гарантират ефикасността и хармонизиране на стратегическите планове. Например, да се предвиди процент за увеличаване на броят на, на биологичните земеделски стопанства, конкретни проценти за намаляването на емисиите въглероден диоксид или намаляване, проценти за, на намаляването на употребата на пестициди, определен процент на новите съсплатски производства и т.н. По въпроса на развитието райони, сред множеството установени предизвикателства за нас доброто развитие на същите райони е много важна. Въпреки това, тези райони често се чувстват изоставени, което води до зилване на евроскептицизма в тях. Въпреки целите за сближав... териториално сближаване, съгласно договор от Лисабон, установих, че Европейската комисия предлага намаляване с 28% на бюджета на Европейския земеделски фонд за развитие на същите райони. Или казвам с други думи, Оказва се, че развитите райони е най-голямата жертва на съкръщенията на европейския бюджет, въпреки че и Световната банка препоръчва ОСП да се насочи в по-голяма степен върху втория стълб. Освен това, ние смятаме, че трябва да продължа и хармонизацията за, на правилата за функциониране на структурните фондове чрез една обща структурна рамка, която да улесни програмирането и управлението на програмите за развитие на населските райони чрез един по-цялостен и териториализиран подход. Паралелно с това виждаме, че е, Европейската комисия предлага да се засили градското измерение в рамките на регламента с Европейски земеделски фонд за развитие на райони. Ако продължаваме в тази насока, много трудно ще защитим целият проект за ОСП пред хората, живещи в тези региони. Няколко думи за целите по втория стълб. Противопоставяме се на идеята за прехвърляне на средства от втори към първи стълб. Отхвърляме, съгласно на становището прият е, миналата година, съображенията свързани с управлението на финансовите рискове, в които в по-голяма степен ще финансират захватените компании, отколкото самите селски спански производители, нямат нищо общо с развитието на селските региони, само ще отнемат прекалено много средства за тях. По отношението на климатичните и санитарни застраховки, предлагаме да се включат национални ам, спомагателни фондове за подкрепа, засилване на устойчивостта и автономността на производителите. По отношение на помощта за инвестиции, трябва да бъдат подложени на конкретни условия за положителна оценка за въздействие върху околната страна и да бъдат ограничени до 10% в рамките на пакетата по втория стълб. По въпроса за компенсаторните обещетения за неблагоприятни природни условия предлагаме минимум 15% от общият пакет за втория стълб да бъдат разпределени за тази цел. По въпроса за, за методите на производство трябва да се обърне повече внимание на качеството, като се възстановят местните и биологични производства и т.н. нататък. По въпроса за, за организацията на пазарите и приходите на селскопански производители, докато тази професия не бъде надлежно възнаградена, няма как да привлечем млади фермери. Припомняме ви, че е, се оказва, че регулирането на пазарите се оказва по-ефтино и по-ефикасно от това да се опитваме да спасяваме пазарите в момента, в който те вече са жертва на много голяма волатилност. Но въпреки това Европейската комисия ни предлага програми, които да са национално лично, да са браншови, да са договални и в голяма степен недостатъчни за справяне с браншовите кризи. Разглеждането подробното разглеждане на кризата в сектора на млякото, представено господин Бюро пред тази комисия припомни този факт. Припомняме ви също така, че заедно с Европейския съюз, с Европейския парламент настояваме създаване на европейска е, програма за намаляване на производството в случай на сериозно нарушаване на функционирането на пазара. Но с това предлагаме и създаването на наблюдателни органи т.е. да се дадат някакви показатели за цената на производството. Сега няколко думи за преките плащания. Искаме да има по-солидерна и по-справедливо разпределение на преките плащания, т.е. предлагаме да има пълно 100% съгласуваност на вътрешните и външните разходи. По отношение на таваните в доклада ни миналата година насърчаваме да има ограничение на тавани за активни скопански производители за преките плащания. Европейската комисия на практика предприе наш същото предложение, но критериите, които се предлагат за прилагането и на практика правят този подход на за, за прилагане. За да се съгласуват ефикасността на налагането на тавани с целта за запазване на работни места, предлагаме да се ограничи максимум 50% от цената на работната ръка. Несправедливо би било работната ръка в големите скотомански производства да бъде на 100% субсидирана с държавни средства. Това ще бъде справедливо спрямо от останалите сектори. По отношение на прехвърлените плащания, смятам, че е много добър, защото това е най-добрият начин за прехвърляне на помощите към малки и средни скотопански производители, като по този начин ще се запази способността на нашите селски райони по въпроса на областните с производственото плащания, те са много важни, за да се запази скотопанската дейност във всичките ни територии, включително и запасищата и би следвало да се стремим към запазване на независимостта на Европейския съюз по отношение на подводственото му снабдяването. Защо предлагам да се запази таванът от 13% за общия прият по първият стълб. И накрая мерките за озеленяване. Радвам се на условията за годишна ротация на културите. Но, като си имам предвид, че се оставя на държавите членки да определят множеството конкретни мерки за екологизиране на национално равнище, може да намали части от ефикасността. Защо предлагаме поне 30% от фондовете по първия стълб да бъдат отделени за подобни мерки, както и да има списък с задължителни мерки, които да водят до устойчиви селскопански практики. методите на производство, които да са положителни за околната среда, биологичното разнообразие, климата и човешкото здраве вече не са, не би трябвало да на, на доброволния чела, трябва да се превърне в основно условие на ОСП. Надяваме се становищата, които ще изготви вашата парламентарна комисия да вземат предвид съображенията на местните регионални власти и се надяваме европейските политики да продължават да предоставят на живеещите в всичките райони нужните средства да продължават да развиват своята дейност и да се възползват максимално от всички възможности на всичките райони. Благодаря ви. Bardzo dziękuję. W tej chwili poprosimy pana Johna. Много ви благодаря. A сега ще чувам господин Джон Брайан, докладчик от секция НАД в Европейския економически и социален комитет и вие разполагате с 10 минути. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да ви представя становището на комисия, на секция НАД на Европейския социален и економически комитет. Благодаря на Пътната комисия за положените усилия за реформиране на ОСБ през последните години. Европейския социален и економически комитет е твърдо убеден, че ОСП е една от най-успешните политики в рамките на европейският а, проект. Откакто беше изготвен и преди повече от 50 години, европейският а, а, тъп, политика допринася за една цялостна политика, която гарантира сигурност на хранителните доставки, качеството им и допринася за осигуряването по стойчив начин на здравословна храна за 500 милиона души на допустими цени. Това бяха основните предизвикателства, за заложени в договорите. Към тях се добавя и нови предизвикателства, именно изпълняване на цели устойчиво развитие, борба с изменението на климата и е, непрестанното увеличаване на населението на Земята, което би трябвало да стигне 9 милиарда евро съгласно ООН до 2050 година. А 3 милиарда от тези 9 милиарда души ще живеят в региони с ограничени водни ресурси, което ще направи много сложно осигуряването на нужните им храни, храна за изхранването им. Има все повече нови предизвикателства. Ето защо имаме нужда от адекватно финансиране. Европейският социален и економически комитет отхвърля предложението за намаляване на средствата. Налагаме, извинете, противопоставяме се на съкръщавания и по първи и по втори стълб. Брекси ще доведе до налагане на допълнителни нации върху пазари. Не може да се очаква от фермерите да плащат два пъти за Брексит. Комитетът подкрепя предложението на Европейският парламент за увеличаване на вноската на държавите членки в общия бюджет на 1,3%. Съгласни сме, че трябва да няма съфинансиране по първи стълб и не бива да има повторна национализация на селското стопанство. Европейският социален комитет, комитет вярва в модела с два стълба, първи стълб и втори стълб и сме противопоставяме трансферите между двата стълба. Противопоставяме се най-вече на прехвърлянето на средства от стълб 2 към стълб 2 първи. А прехвърлянето на средства от стълб първи към стълб втори могат да се състоят само ако има съфинансирано страна на държавите членки, за да се гарантира справедливостта на политиките. ЕКОСОК подкрепя един модел, основаващ се на постигнатите резултати въз основа моделът, който подава Европейската комисия, като се увеличават условията свързани с околната среда, биологичното разнообразие и борбата с климат, както и подновяването на поколенията в същото стопанство. Увеличаването на конкурентоспособността на селскостопански производители трябва да върви ръка за ръка с опазването на околната среда и възстановяване на равновесието в веригата за производство на храни. Екосок подкрепи принципа на субсидиарност, но има и своите опасения. Смята, че Европейската комисия трябва да запази определенията за активен селскостопански производител, млад селскостопански производител и селскостопанска дейност. Не бива да се стига до пълна равнопоставеност и се опасяваме от това, че някои държави членки ще надхвърнат предвидените от Европейската комисия разпоредби. Убедени сме, че няма едно решение, което да може да се прилага из Европа. Различни са предизвикателствата в различните държави, членки на Европейския съюз, в различните региони, сред които са загуба на качеството на почвите, обезлюдяване на селските райони, защита на екосистемите в частност опазване на качеството на водите, почвите и въздуха. Имаме нужда от истинско сътрудничество, а не от повече бюрокрация. И за целта трябва да използваме сателитните навигационни системи за наблюдение. Европейската комисия също така трябва да поставя конкретни цели с конкретни показатели за измерване. За да има истинска добавена стоеност, ОСП трябва да създава работни места, допринасят в селските райони, както вече казах, да допринася и за изпълнението на целите политики за устойчиво развитие. Стратегическите планове би следвало да служат за изпълнение целите на Европейската комисия да се справят с големите предизвикателства, не само да увеличават бюрократичното натоварване. Европейски социален економически комитет подкрепя определянето на тавани и също така не вярва, че плащанията за доброволните схеми би следвало да се определят, да, да се подлагат на тавани, за да не се намалява броя на хората склонни да се занимават с селскостопанска дейност. Предвидят се цели от 30% замаляване на въглеродния диоксид, 40% за дейности в областта на климата. Европейски социално-економически е, комитет е, подкрепя и обвързаните с производството плащания, особено в най-уязвимите региони и сектори. Също така подкрепя и плащанията за пасищата, за големите животновъдни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 ферми и с цел насърчаване на биологичното разнообразие. Подкрепяме минимум 2% за младите фермери и смятаме, че почне трябва да се извършват от втори стълб. Смятам също така, че по втори стълб трябва да се увеличат и плащанията за мерки за подобряване на хуманното отношение към животните. Също така смятаме, че селското играе много важна роля в кръговата економика. Рециклирането, използването на рециклирана вода, използването на на енергия, идваща от възобновяеми енергийни източници са много важни за нас елементи. Също това също така може да допринесе за изместването на въглеродни емисии. Не бива търговията да поставя под въпрос вътрешно производство в Европейския съюз и да поставя под въпрос нашите критерии по отношение на санитарните и здравни норми на Европейския съюз. Това се притесняваме с ключното да споразумение с Меркосур, например. Европейския социално-економически комитет смята, че успехът на реформата ще бъде свързан с нужното равнище на бюджета, опросяването и намаляване на бюрократичното изисквания за скопанските производители. Имаме нужда от смислени стратегически планове, които да отговарят на конкретните предизвикателства на отделните държави членки, като едновременно с това отговарят и на девете основни стратегически цели на Европейската комисия. Благодаря ви, господин председател. Благодаря много. А сега мога да дам думата на комисията. Ако желаете да отговорите на някой от въпросите или да осветлите някои неясни аспекти. Може сега, но, разбира се, ще можете да вземете думата и по-късно след изказванията на депутатите. Представителя на генералният директор е тук. Искате ли да отговорите сега или малко по-късно? Вие решите, решете. Не повече от 10 минути. Благодаря, господин председател. Първо, благодаря и високо цена презентациите и възгледите на различните оратори днес тук. Благодаря за възможността комисията да направи коментари по това. Ще се спра на регламента за стратегическите планове а моя колега ще се спре на хоризонталният регламент. Няма да се спирам на бюджетните аспекти, защото те ще се разглеждат в рамките на МФР. Но в дискусията на, по МФР министрите на финансите и държавните глави смятат, че запазването нивото на бюджета би било добре. Започнаха много широки консултации с различните заинтересовани страни в парламента, националните парламенти и от тези допитвания се очерта следното. Първо, да имаме наистина последователна последователен метод, който да включи отрасловите операции, селско развитие ще има по един план на държава членка, но това няма да пречи включването на регионалните специфики и включването на регионите в цялостното оформяне на плановете и вземането на решения, за да могат регионалните власти да продължат след това да играят роля в при изпълнението на тези планове. Ново разпределение на правомощията. По-малко на европейско равнище, повече правомощия на национално и регионално равнище. Това не означава, че ще ренационализираме е, ОСП. Не, ще има равноправи условия за всички, ще има общи е, компоненти в рамките, в една рамка, с възможност за повече гъвкавост и субсидиарност за държавите членки, за да могат стратегическите планове да отразяват спецификите и нуждите на съответните държави членки. Що се отнася до новият модел за отчитане на резултатите, то ще бъде наистина на основа резултати. Също така важен аспект новата архитектония на климата и околната среда. Ще има обвързваност, която да създава равноправни условия за всички държави членки, но съответните но съответните а, а, изисквания ще могат да бъдат транспонирани по държави и членки спрямо спецификите. Колкото до еко условността, тя ще бъде задължителна за държавите членки, но доброволна за фермерите. Третия елемент поети ангажименти в областта на климата, околната среда, благосъстоянието на животните, хуманното отношение към тях и така нататък. Целта е да бъдем по-амбициозни тук беше, беха споменати 30% разходи по вторият стълб, разходите за климата и екологизиране в цялата ОСП. Един от аспектите, на на които наблегнахме, беше по-добра насоченост и целесообразност на помощите. защото има много огромни разлики между а, приходите в, а, да речем, администрацията и а, приходите на селските стопани в различните държави членки. А, комисията но разбира се и вие решавате, трябва да смята да направи предложения за упростяване на процеса за съвместно взимане на решения, както и за количеството и насочеността на изпълнителните и а, делегирани актове. Е, ще допълня нещо и ще започна с въпроса, свързан с политиката, която е ориентирана към резултатите. От дискусията е, по политиката за земеделието трябва да се премине към подробни разпоредби и трябва да знаем какво точно правим и дали в края на отчетния период сме постигнали целите, които сме си заложили в началото. На европейско ниво трябва да имаме измерими цели. Това казваха някои, но ние не сме ги заложили съзнателно от политическа и техническа гледна точка този процес е много сложен, както може да си представите. Решихме да има подход отдолу нагоре. Първо да се ориентираме към резултатите и с държавите членки да извършим подробен анализ, да заложим цели, които са смислени и да се премине след това към тяхното изпълнение. Е, имаше критика, че се изисква годишен доклад на резултатите. Разбира се, че за една година не могат да бъдат ам, изпълнени всички мерки, необходими са повече години, но трябва да видим по какъв начин се върви по пътя към изпълнението на тези мерки или и постигането на целите, или има отклонение от този път. Да речеме, понякога трябва да се предприемат и възпиращи мерки, именно да се спират плащанията, за да могат държавите членки да се върнат на правилния път. Опростяването може да започне първо с намаляването на правилата на европейско ниво. Държавите членки имат възможност да предвидят разпоредби, които да бъдат внедрени в националното законодателство и да се отнасят бонофициерите. Може да се предвидят повече маржове. Това е възможно съгласно нашето предложение. Относно делегираните актове, предложили сме само това, което е необходимо. 50% са по-малко правомощията в сравнение с тези, които са в настоящата система. Тоест, пове... не е правилно се твърди, че ще има повече правомощия в новата система. На следващо място. В нашето предложение е включено всичко, което беше засегнато тук. Включително и въпрос, свързан с подсилването на производителските организации. Всички аспекти на хранителната верига са включени. Работим по правила за справяне с нелоялната конкуренция и нелоялните търговски практики. Когато всичко е на лице, трябва да видим дали функционира преди да правим допълнителни предложения и промени. Управлението на кризите. Има земеделски фонд, който се финансира и обхваща мерки в кризни ситуации по втория стълб. Тези средства могат да се използват от държавите членки. Държавите членки могат да прехвърлят средства от първия към втория стълб и тези средства могат да се влеят в управлението на кризите. Съгласно член 11 от договорите, околната среда трябва да се включи в другите политики, в това число и в замеделската политика. Няма как замеделската политика да не включва изискванията, свързани с околната среда. Относно въпроса за поколенията и за младите земеделци, за в предложението се предвижда увеличаване на премията за създаване на земеделско стопанство по втори стълб. Трябва да се види дали съществуващите мерки и самото предложение могат да разрешат проблема, с който, пред който сме изправени. Благодаря ви. Dziękuję. Wysłuchaliśmy odniesienia się dwóch zastępców dyrektora. Чухме изказванията на представителите на Европейската комисия, DG Агрия. Сега давам думата на нашите докладчики. Три минути всеки. Няма нужда да си представяте докладите. Благодаря, а, господин председател, ние нямаме право на 10 минути, така ли не сте толкова щедър? Сега да не губиме време. Като докладчик по стратегическите плано, първо трябва да кажа, че целта е да имаме една ОСП обща политика, която трябва финансово да бъде подплат, подплатена. Сега, комисията не иска да говори на тази тема, но аз мятам, че това е от огромно значение. Много, напротив, на мене много ме, много ме интересува каква е съотношението между а, бюджета, нашата, нашия бюджет за селско стопанство и бюджетите останало в останалите страни по света. Аз лично смятам, Казват ни, е, първо гласувайте за ОСП, после ще гласуваме бюджета. Според, според мен това обаче е капан. Първо трябва да знаем с какви приходи, с какви средства разполагаме и после трябва да видим какво ще направим с тези средства. Така че, мисля, че е, също така е, е, е и сега да, да се каже, ми хайде сега да махнем а, вторият а, стълб. Някои колеги казват, че в генералната дирекция има доста разнопосочни мнения и някои имат доста големи различия с комисаря. Така че целта не е парите да се вземат от нас и да се, да, се, да се насочат към други политики, които нямат нищо общо с селското степенство. Значи, първо, средствата трябва да бъдат по първият по първия стълб, както и за политиката за селско развитие т.е. да се подпомагат общините, регионите, там където се развива наистина селското септември. И третата, третия аспект е обща. Значи трябва да има общи правила. Субсидиарността, която се отстъпва на държавите членки, е огромна. Но това е един, една, една тема, която трябва да обсъждаме допълнително и която трябва да очертаеме ясно. ОСП дава възможност за прехвърляне на а, отговорност. Не, тук не става дума на, раз, за прехвърляне на отго... на отговорности, а възможности за всички държави членки да следват по различни пътища. Така че тук има един, една промяна на парадигма. И аз мисля, че в този нов парадигм, парадигм тези нови парадигми, минаваме към цели и индекси. Но това ще ли ще помогне ли на ЕСП това по-добре, за по-добро бъдеще на ОСП ли ще бъде? Защо правиме това? Ами за да упростиме. Тя, има, има начини да се упростат нещата. Просто да намалиме броя на документи, които селските стопани трябва да представят. и да, просто, да се обяснат с прости думи на е, заинтересованите власти какво точно се иска. Просто един много прост начин за упростяване. След това да, да има дефиниция на какво е млад е, селски е, стопанин защото нещата не са такива, каквито бяха преди 20 години. И междувременно има застаряване на а, населението като цялото. А, бях, бях, бях много така впечатлен от изказването на Комитета на регионите за е, доброволност и недоброволност и така нататък. Но при всички случаи смятам, че жената, жените трябва да играят много важна роля в тази нова ОСП. Така че разчитайте на мене, аз ще направя всичко възможно да се очертае жен, ролята на жените в ОСП, защото това е от огромно значение за развитието на е, селските райони.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 мисля, че сме преминали на един следващ етап. Господин Андрия, искаш ли го? Благодаря ви, господин председател. Но спира се, всички технически съображения са вдъхновени от политически такива. И това, което каза и колегата, всъщност показва, че ние не сме съгласни с политическата визия на Европейската комисия, както каза и госпожа е, Еранс Гарсия. Очевидно всичко трябва да се промени, за, за да може нищо да не се промени. Това е моят анализ на предложението на Европейската комисия. И всички представители, всички тези гости ни представиха своята визия и всички те изказиха двоето несъгласие с предложението на Европейската комисия, но както какво на Европейската комисия не е склонна да отстъпи. И както ни казахте, на 19 ще получите законодателно предложение, което ще бъде много интензивно, ще има огромен брой изменения, което ясно показва, че предложението на комисия не отговаря на предизвикателството и всичко това стана кристално ясно. Доколкото разбирам, тук сме в комисията по Следското панство на Европейският парламент и говорим за ОСП, т.е. за скотманската политика на цял един континент, който обаче вписва в положението на световно равнище. Се оказва, че по отношение на Европейската комисия, пак казвам, не е на висотата на предизвикателството, било то от гледна точка на подводствената сигурност или на териториалното развитие. Така че ако говорим за мястото ни за световно равнище, трябва да говорим за цените и за регулацията. А ако има една слаба точка по на Европейската комисия, то е именно тази. Спускаме се от самото начало с една основна трудност, а именно нестабилността на пазарите и потов за нея обаче нямаме никакво културно предложение от страна на Европейската комисия. Тоест, всъщност няма, не говорим и изобщо за реформа с амбиции и ясни перспективи. То говорим за някаква почти административна реформа. Прехвърляме отговорността от европейско на национално равнище. Това е единствената амбиция на, на реформата, която ни предлага Европейската комисия. И това по никакъв начин не отговаря на предизвикателството, което се изправя нашия континента. В момента всички останали континенти дадоха сметка

всъщност всичките други бюджети, които работим на континално равнище, се увеличават. Единствено, който намалява е този на ОСП. И ние не преставаме да го повтаряме. Ние не сме някакъв профсъюз на скотопански производители. Ние сме Европейския парламент и ни вълнува не селското стопанство днес, а селското стопанство утре. На 30, само 30 години остава до 2050 година. А ОНН ни повтаря непрестанно, че през 2050 година ще има 9, дори 10 милиарда души на тази земя. Така че а, все пак имаме един виден баварец сред нас, господин Алберт Дес, но не можем да си представяме ОСП по начин, който си представям скоростта политика на, на равнището на една провинция. Огромни са предизвикателствата, огромни са въпроси, по които сме изправени. Говорим за прехраната на 10 милиарда души до 2050 година а на практика по този начин ни отнемате 7 е, години от 30 години, които ни остават до 2050 година. Така че ако нямаме възможност да имаме конкретни стратегии, които отговорят на тези предизвикателства, няма да сме на висотата на основната ни цел, именно гарантиране на изхранването на населението по света. И благодаря всички колеги, които я, всички гости, които ясно показаха слабостите на предложение. Нашата цел е да възстановим ОСП, за да бъде тя на висотата на Европейския съюз. Е Благодаря. Сега ми се струва, че все пак трябва да се намеся. Тук става въпрос за организирането на пазара, нали? И това е заложено и в доклада. Трябва да внимаваме точно къде се намираме в този дебат. Не, вие казахте да не си представяме докладите. Ако искате да си представя доклада, ще имам нужда от 3 минути по-късно. Но не е това целта. В момента говорим за стратегията по ОСП. Ja, wir sind heute, glaube ich, in einer schwierigen... Днес водим един труден дебат и ми се струва, че наистина водим принципна дискусия тук. Трябва да използвам обаче времето, за да задем въпроси на нашите експерти. ОСП е важна за всички. Искаме да има обща политика, която да е да заслужава името си, да гарантираме не само ам, доходите на земеделски стопани, но и да гарантираме добро качество за 500 милиона потребители. Необходимо е да се съживят селските региони. градовете се разрастват все повече, движението се натоварва все повече и за това ние трябва да носим отговорност и за това и за развитието на селските райони. Аз отговарям за хоризонталния регламент, който в крайна сметка трябва да съпътства а, изпълнението на практика на национално ниво. Много предварителна работа сме свършили. Много заседания организирахме и с комисията, с докладчиците в Сянка. Ние имаме някои критики, но а, такива въпроси могат да се обсъждат съвместно с комисията. Да видим къде може да се направят промени. Да, извършва се система, а, извършва се промяна на системата. А, Годишните доклади за резултатите са нещо ново за нас, нещо сложно. Критично сме настроени, когато става дума за упростявания, включително и за замеделските стопани. Знаем какво трябва да се прави и поддържаме връзка с националните органи. Не искам администрацията да е толкова осложнение, че да започваме всичко от началото. Радвам се, че предстоят още дискусии. Радвам се, че можем да разменим мнение с експертите. И освен това ще работим по съдържанието, по същество, за да постигнем най-доброто за земеделските стопани а, но и освен това по отношение на администрацията да се занимаем с, с критичните моменти. колегите също трябва да свършат своята работа, да извършат политическата оценка. Европейския парламент трябва да действа, трябва да работи интензивно, така че още по време на този мандат да бъдат прияти някои законодателни разпоредби. В благодаря. Сега е време да се задават въпроси към нашите експерти и към представителите на ам, комисията и към докладчиците. Господин Дес. О, oh, Пан посел. А, няма го. Господин Капуто. Грация. Грация, президенте. Ма, devo dire... Благодаря, господин председателю. Първо, благодаря на гостите и на е, докладчика, който засили моето убеждение, че реформата може да бъде подобрена. Всички изказвания поддържат е, тезата, която и ние изложихме по време на последната дискусия. Господин Ерик каза, че ОСП не е много амбициозна и затова ние като са законодатели трябва да се опитаме да конкретизираме тази реформа. Смятам, че основният проблем се крие в следното – Целта е първо ОСП да се ам, утвърди и да се ам, избегне а, един вид регионализиран. Това беше потвърдено от комисията. Някои мерки трябва да бъдат изпълнени ясно на практика, трябва да има и задължителни мерки за всички планове, за всички нива. Що се отнася до преките плащания, да има помощи за млади и за малки земеделски изтопани. Това а, сме го обсъждали. Благодаря на колегата Декасър за неговия принос към съответната дефиниция. Имаме нужда от набор от практики на европейско ниво, така че да можем да адаптираме националните планове към а, особеностите на всяка държава членка. Акта за изпълнение трябва да се сведе до минимум. Това са основните аспекти, на които исках да се спра. И искам да помоля експертите да вземат отношение. Господин Дес, благодаря ви, господин председателю, благодаря на експертите, благодаря на нашите докладчици. Все пак има съгласие по някои теми, а именно не е необходимо да има 27 национални мерки. По-скоро е необходим един каталог с мерки, от които държавите членки да си избират. Йосиф Милър, като бивш земеделски министр, каза, че не трябва да се натоварват тези региони, които вече изпълняват вече екологични мерки. Той спомена, че в Байерна, че делът е 40%, повече няма на къде. Е, е, колегата от ЕСИД е каза, че предложението на комисия трябва да се промени изцяло, за да може да откликне на бъдещите предизвикателства, свързани с ОСП и да може да е в подкрепа на нашите замеделски стопани. Дискусията сме я водили и в и през миналия мандат. Не можем да кажем, че селските стопани, които са в планинските региони, че не са истински земеделски стопани. Един вид те няма да могат да си отдават жилищата под найем, ако не си обработват площите трябва да си има предвид, че ландшафта също трябва да се поддържа, когато говорим за ОСП като цяло, трябва да имам предвид, че ам, се вливат само 1% от публичните средства. Говорим за 10 милиона земеделски стопани а, а, трябва да се а, изхранва население от над 1 милиард. Това трябва да си имам преди колегата Агньо. Аз се обръщам към представителя на ирландските земеделски стълпани. Той спомена измененията в климата и въглеродната неутралност. Дали сте говорили помежду си вашето сдружение за какво става точно дума? Ако искате да намалите емисиите, трябва да имате по-малък, по-малко добитък и а, да намалите ня... някои от насъжденията а, на културите, които се отглеждат в Ирландия. Това е, ако искате да се стигне до някакви промени. Господин Луасан, благодаря ви, господин председател. Обръщам се малко към всички и не вече по Европейската комисия. Припомням ви, че аз самият съм земеделски производител и трябва да ви че нищо няма да промени в ОСП. Опросяването все още не е факт, въпреки безкрайните е, обсъждания тук в е, Брюксел. Съскопанските производители продължават да са обекти на, също толкова, на същия този неприятен контрол ежегодно. Въпросът е новата ОСП дали ще сложи край на изчезването на земеделски стопанства. Разбира се, че не. Дали ще позволи на производители да е, печелят достойни заплати? Не. Ще дали възможност за, за намиране на нови производ... млади производители? Не. Ще защити ли нашето селскостопанско производство? Не, защото продължават доста споразумения с свободна търговия, които водят до абсолютно нелоялна конкуренция. Спекулациите на пазара също продължават да съществуват, т.е. чисто и просто изоставяме селското стопанство. През 2060 2016 година над 80 хиляди малки земеделски стопанства изчезнаха в Франция. Двама селскостопански производителя се самоубиват в страната ни ежедневно и трагедията тук в Европейския парламент е че въпреки критиките на, много, на мнозина европейски депутати, мнозина от тях все пак ще гласуват подкрепа на новата ОСП. Благодаря ви. Благодаря. Сега колегата Елдос. Благодаря. Дами и господа, имаме много опасения, свързани с тези три проекто регламента, свързани с ОСП. Не е приемливо да се съкръщава бюджета. Външните компенсации не са справедливи. Трябва да има горен таван за подкрепа на европейско ниво. Проблемът с напояването също не е разрешен. И има и друг голям проблем и то е свързан с предложението да има предварително одобряване от Комисията на условията за преките плащания. Съдебната практика на Европейския съд ясно посочва, че само европейските законодателни органи могат да взимат решения, свързани с европейските политики. Параграф 64 и 65 от решение C5355. Европейския е, съд постановява, че комисията че трябва законодателните органи да решават при какви условия и какви суми ще бъдат отпускани. Това са правомощия, които са изклю... предоставени изключително от законодателните органи, не комисията тази, която трябва да а, взима такива решения. Obrigado eh, e agradecia desde já eh, as apresentações dos, dos Благодаря. Искам да благодаря на един от е, ораторите. Нещо, което е много важно и за моята страна. Нашите е, земеделски стопани са сред най-възрастните в Европейския съюз. Ситуацията наистина е лоша. Трябва да привлечем млади хора и да се премине към обновяването на поколенията. В рамките на ОСП трябва да се направи повече, особено в региони, в които има природни ограничения или други ограничения. Имам предвид регионите, които са в най-отдалечените зони. Трябва да се вземе предвид и трудността на земеделските дейности. Там, където е необходимо, трябва да се предвидят нови мерки, нововведения. Трябва да се помисли за подсилване на инвестициите в земеделския сектор. Колегата Буда. Благодаря на нашите експерти за тяхното представяне. Очаквах повече решения от тях. Проблемите и опасенията ни са много добре описани. Искаме да има някои решения, някои предложения. Искам да попитам господин Милер какво смята той по отношение на определението за активния земеделски стопанин. Това е голям въпрос в повечето държави и членки. Активният земеделец трябва да е единствения бенефициер на ам, средства от земеделските фондове. Трябва да видим и а, какви са мерките по екологизирането. Днес обсъждаме и таваните на плащанията. Много страни, включително и Румъния, отхвърлят тези тавани. В същото време казваме, че земеделците трябва да получават средства за положените от техни усилия в областта на екологизирането. Дали тези плащания е, ще са в размер на 60 000 или 100 000 евро, какъв ще е тавана, не е ясно. Благодаря, господин председателю. Ще, ще се спрем това, което каза колегата за определението за активните замеделци. Не трябва да изпускаме от поглед и тези земеделски стопани, които са в планинските региони. Земеделската дейност не винаги е достатъчна, за да могат те да се изкарват препитанието. Проблемът обаче е на друго място. В Европа има много бенефициери, които а, почти а, не извършват а, замеделска дейност Миналата седмица тук беше замеделския министр на Германия. Каза, че трябва да се разреши проблема, но решение не беше предложено и трябва да видим по какъв начин ще засегнем темата. И друг въпрос. Как тази политика ще стане по-активна? как ще бъдат привлечени млади хора, които искат да се занимават с земеделие, които искат да инвестират хора, които имат, млади хора, които имат нужда от повече подкрепа, отколкото други субекти, които вече о, са част от а, земеделието. Господин Декастро. A nome suo, Presidente, volevo salutare il neo Presidente della Commissione Agricoltura del Comitato Economico e Sociale. Искам да е, приветствам с добре дошъл господин Адяре, който е председател на Замеделската комисия в Комитета на регионите. Благодарим ви за документите, които ни предоставихте от Комитета на регионите. Има две основни теми, които засегнаха и докладчиците. Риска от ренационализиране – това означава и опасност за, рецентрализ... за осъществяване на рецентрализиране. В страните, от друга страна, съществува опасност от централизиране. Като се имат предвид конкретните рискове, нашата комисия наистина трябва много внимателно да следи как се развиват нещата. Питам се, обръщал съм се, обръщал съм се към докладчика, не трябва ли и тук да проведем един дебат в нашата комисия преди да преминем към измененията. Доклада на господин Дорфман беше прият с голямо мнозинство. Не трябва с новата реформа да губим вече това, което е постигнато. парламенту, с инициативи Беше изготвено становище от службата за научни получения в Европейския парламент по ваша инициатива, която е много полезна за нашите колеги.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 А, малко се изненадах, мисля, че давате думата на някой друг колега. Бих искал да задам въпрос към бившият министр на Сърското панство в Бавария, съседният на моята провинция, относно мерките за екологизиране. Трябва да отбележим, че селскостопански производители в Бавария и в Баден-Вуртенберг, със сигурност и в други региони, се чувстват пренебрегнати. По отношение на мерките за колобизиране, те вече имат отлични практики, които могат да служат за образец в рамките на новата ОСП. Но в новото предложение на Европейската комисия е, тези мерки бяха добавени е, към новата програма, допълнителните мерки за екологизирането. Въпросът ми е следният. В Южна Германия има малки селски стопанства и аз се опасявам, че може да има отрицателни последици, които дадат още по-голямо обезлюдяване на селските райони чрез тези агроекологични мерки. Всичко това може да доведе до напускане на населението от селските райони, особено ако дадем много строго определение на това какво е пасище. Искам да чуя вашето мнение. Благодаря ви. А сега ще дам думата и на представителите на комисията от за околна... Не, всъщност трябва да вземем предвид и становище на комисията на колегите от Комисията по околна среда, които не винаги съгласни с нас и това между другото си е проблем. Господин Вайц, благодаря ви, господин председател. Първият ми въпрос също е към представителите от Бавария и чудото от тях. трудно можем да си представим повече мерки за екологизиране без допълнително адаптиране на пазарите. Вие какво искате за, Бавария? По-малко средства, промяна в а, критериите, намаляване на вноси. Трябва ясно да не знаете какво искате всъщност. По отношение на Бавария твърдите, че 40% от а, екопрограмите вече се осъществяват. Ами ние няма да възпрепятстваме нито една мярка за екологизиране, няма да възпрепятстваме биологичното замеделие или хуманното отношение към животните. Ще подкрепим различни търговни страна, ще насърчаваме структурите за пускане на пазара на продукти на местно равнище, така че не дейте да защитавате само 60% от посетите, които все още не прилагат мерки за колоризиране. Вярно, е, че в Португалия трябва да се прилагат по-различни мерки от тези, които се прилагат в Швеция, например. Но в много от регионите може да се стигне до проблеми с изкривяването на нелоялната конкуренция. В региона на Алпите, например, в няколко държави членки се произвежда на практика сходни продукти и трябва да се възпрепятства нарушаването на доброто функциониране на конкуренцията. По отношение на бюрокрацията, да, ако не се налага на всеки, всяка година се попълват формуляри, ако не са такива години, няма нужда да ми идват представители на Пластата комисия, за да проверяват дали дървата са порасени с 10 см или не. Това значи истинско упростяване. И по въпроса за организирането на пазарите, е, предлагате на система, която се основава на застраховки, които много често са много скъпи и се питам дали това е на доброто решение. Благодаря ви. Uh, con uh, concern... Господин Свобода. Благодаря, господин председател. Въпросът ми е свързан с равнището на преки плащания за селскостопански производители в отделните държави членки. Равнищата са много различни, дори, макар че изминаха 14 години присъединяват на нашите държави членки към Европейския съюз. В някои отношения производството и качеството на продукцията е съизмеримо в различните държави членки, но за съжаление условията, по които работят съвкопатски производители в източните части на Европа са несравнимо по-лоши. Съгласни ли се с това, че ще продължи тази система? Би трябвало Не, смятате ли, че ще бъде справедливо само е, държавите членки, в които фермерите получават повече от средното равнище от директни плащания, би следвало да допринася за компенсиране на външното изложение, особено при положение, че има сериозна заплаха от намаляване на средства за втория стълб е, на ОСП, втори стъп, който винаги се е смятал за потенциален източник на инвестиции, за намиране на добро равновесие между старите и новите държави членки, изближаването на стандартите в тях. Смятам, че ОСП трябва действително да бъде обща политика. Благодаря ви. Дякую, пани poseł Magines. Госпожа Магинес, благодаря ви, господин председател. Благодаря. Бих искала да започна въпроса за ясното а, определение за активен селскостопански производител. Смятате ли, че може по един начин да се а, определи истински фермер в една държава, но той да не отговаря на определението в друга държава членка? Смятате ли, че трябва да има отделни определения в отделни държави членки и това няма и да постигне, да доведе до липса на правна сигурност в рамките на ОСП? Вторият ми въпрос към комисията. Коментарът за по-малко правила също значи упростяване и това сигурно е вярно, но дали Европейската комисия е сигурна, че държавите членки ще намалят правилата, защото това са нашите опасения. Притесняваме се, че държавите членки може би ще добавят допълнителни нива на бюрокрация, която Европейската комисия дори не е предвиждала. А каква е възможността ви за подобряване на взаимодействието ни, сътрудничеството ни с националните парламенти. Много държави членки изискват повече субсидиарно за въпросни как гледат националните парламенти на предложение. И следващия въпрос е към Джоен Брайан. Каква е гледната ви точка за предложението за сближаване на различното на плащане между държавите членки и в рамките на самите държави членки? Благодаря ви. Извинете, господин председател. Извинявам се, че отне малко повече време, но да ще отбележа, че има представители на Асоциацията на а, производителите в, от а, Ирландия, от а, региона Хилс Фармс и се питат те дали има специфични мерки за екологизиране, предвидени за техните региони. Благодаря ви, Шойдрова има думата. Благодаря ви. Благодаря и на гостите за направените от тях изложения. Обедена съм, че споделяме общи интереси. Имам само един въпрос към нашите експерти. Имам и един въпрос към представителите на Европейската комисия. Напълно съм съгласна с основните цели на бъдещата ОСП. трябва да подобрим структурата на бъдещата ОСП, за да се защитава, за защитим по-добре околната среда и да смекчим последиците от измененията в климата. От гледна точка, в, тази, в този контекст, каква е вашата гледна точка за продължението на Европейската комисия да се включат плащане за околната среда в таваните за големите скособански производства? големите производители. Опасявам се, че големите стопанства ще загубят своята мотивация да продължават да участват в мерките за екологизиране след това намаляване на средствата за тях. Очаквам отговора ви. Благодаря ви. Uh, thank you very much. Uh, thanks for the very interesting presentation господин Фандаган, Благодаря ви за много интересните изложения. Много се радвам да чуя, че още има много малки и средни стопанства в Бавария. Аз също съм живял в Бавария и това беше прекрасно изживяване. Левицата ни казва, че предложенията не са достатъчно уместни и сега трябва да ги смени. Въпросът ми е обаче дали не сме справени пред избора да ремонтираме много зле а, пострадала къща или не по-добре всичко направо да я съборим и отначало да започнем да я строим. И слушах всички ви, и слушах всички разисквания в тази комисия, откакто съм избран тук в парламента и стигна до извода, че до безкрай си говорим за промяна в съществуващото статукво, да помогнем на най-отдалечените региони, на планинските региони, да защитим съкобасните производители, да се борим с изменението в климата и тъй нататък при цялото ми уважение към комисаря, трябва да отбележа, че всеки път когато искаме да се срещнем с тях, се срещаме с тях и те проявяват уважение към нас, но при цялото ми уважение въпросът ми към вас е къде спахте до сега? Всичко, което ни предлагате, по никакъв начин не отговаря на това, което хората очакваха от вас. А от гледна точка на сближаването и разпределението на средствата, таваните, които предвиждате, значи, че няма да има никакво преразпределяне. И това не е моята гледна точка, това е гледната точка на финансови експерти, като Алан Матюс, например. Така че, откъде изобщо излязохте след това това предложение? Как решихте, че ние това искаме? Аз лично не го искам и смисля, че това е поредната възможност, която а, пропускаме. И между другото, поставяйте под въпрос целият проект за винаги. Много хора се питат защо изобщо хачим пари за ОСП и все повече повече хора ще се питат това. Госпожа Нойчил има думата. Много ви благодаря. Имам въпроса към петимата експерти, които са тук в това изслушване. Тоест, изслушване е нормално да ги изслушаме, но днес много се говори за красотното спазване, като че красотното съответствие, извинете, като че то е нещо ужасно. В част от изказванията ви чухме, че красотното съответствие е нещо ужасно. Това обаче на практика значи, че към момента няма условия по първи стълб или пък кръстосаното съответствие по първи стълб предвижда единствено и само собственост на земеделски земи. Защото спората за кръстосаното съответствие от 50-100% по първи стълб, значи, че трябва да има изисквания за получаване на плащания. И ми се струва, че ако трябва да си кажем нещата честно, към момента има изисквания за условия от 100% по първи стълб, но тези изисквания не са пряко свързани с собствеността над земеделските земи. И въпросът ми е към петимата ни експерти. Какво толкова ужасно има в идеята да се промени системата идеята за кръстосано съответствие и вместо да се основаваме на земите, да се основаваме на постигнатите резултати. Това е въпросът ми към експертите ни. Hvala vam gospodine predsjedniče. Ja bih rekla i složila se s onim kolegama koji su... Благодаря, госпожа Петир, благодаря ви, господин председател. Държа да отбележа, че съм съгласна с колегите, които подчертаха, че на Европейската комисия се правят а, а, изменения, които правят а, сложно прилагането на подхода на практика. Концепт, Концепцията за стратегически планове, като предлага Европейската комисия, е революционно предложение и трябва да отбележа, че след като разговарях с министра на селското стопанство в Харватия, си дадох сметка, че има много сериозни страхове, свързани с това предложение. А именно хората се опасяват, че няма да са на висотата на тези по-високи изисквания и че има опасност от забавяне на плащанията за кроватски позволите, което разбира се ще бъде проблем. Разбира се, искаме да спазваме законовата уредба, И е много важно да се изменят някои от предвидените правила, за да се спазва напълно принципа на субсидиарност. Спомням си и казаното от докладчика ни. И аз бих искала да запазим бюджета на ОСП. И се надявам проекта бюджети да ни подкрепят в това отношение. Благодаря ви. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на нашите експерти за презентациите им и да се обърна към представителите на комисията. Комисията не откликва на економическото положение на голяма част от селските стопани. Техните приходи са много по-низки, отколкото другите е, трудови категории. Така че реформите не, е, не ще помогнат това. Днес съгласувахме реформите по МФР и желанието да се постигне споразумение. Но ние не сме съгласни с бюджета, предложен от Европейската комисия и сме дълбоко загрижени за връщането назад. Що се отнася а, до средствата, но също така до а, общностите правила, особено в областта на първият стълб. Селското стопанство има нужда от стабилност и перспективи. Предложенията на комисията не променят моделите и не дават възможност да се извършат необходимите промени. Затова е, приканвам е, комисията да подпомогне амбицията за развиване на ОСП, а не да слага е, против колелата. Благодаря на моите колеги, които зададоха повече от въпросите, които исках да по които исках да взема отношение. В три насоки искам да се изкажа днес. Опрашването. Приехме доклад в Европейския парламент за пчеларския сектор, но е хубаво да продължим и да бъде финансово подплатен. Това, което предлагаме, е да има възможност за директни плащане на пчелно семейство за услугата опрашване, при условие че 80% от растителните видове зависят от тази естествена услуга, смятам, че е съвсем нормално да има директно плащане. Затова отправям а, въпрос и към експертите, и към докладчиците какво смятат по тази тема. А, целенасочена политика към подпомагане на напояването. Един изключително сериозен проблем. Тук трябва и, да има и развойна дейност, и финансово фермерите в различните държави членки да бъдат подпомогнати, за да може а, селското стопанство да, да бъде осигурен воден ресурс до него. И внимание към чувствителните сектори. При условие, че все повече се отваряме към целия свят, изключваме свободни търговски споразумения с трети страни, какво правим с чувствителни сектори, като овцевътството, например, в Европа. Нали, сами осъзнаваме, че когато премахнем квотите, това означава, че това ще е един много голям натиск към а, а, животновъди в определени държави членки и ние ще фалираме цели отрасли, които са били традиционни за тези държави. Смятам, че тук трябва да имаме една много ясна, целенасочена и последователна политика. Благодаря. Мерси. Aujourd'hui, dans la plupart de nos euh, territoires, Днес селските стопани искат да подкрепиме дейността им и да ги подкрепим финансово. С течение на времето подпомагането на, а, и средствата на хектар стават абсолютно необходими. А, и то дори когато нещата не върват на зле, освен в много изключителни години. Така че моят въпрос е изваредно технически. Питам господин Карл, какво можем да направим от законодателна гледна точка, за да разполагаме с достатъчно публични средства, за разходване в момента на кризата в селско стопанство. Днес кризите са много и разнообразни. И а, наличието на, на средства няма ли да, да бъде обект на желание от този и от този, то така, че в деня, в който наистина имаме нужда, да нямаме средства. Какъв механизъм можем да включиме, за да запазиме тази сума, тези средства, само за селското сепанство? Госпожа Рибейра. Децентрализацията и стратегическите планове. Ако има 27 стратегически плана, как ще гарантираме това, че парламента ще може да контролира и проверява ОСП, която ще е стъпила на 27 стратегически плана. А като има 27 плана, няма ли да има забавяне на плащанията към селските стопани? И няма ли да са необходими допълнителни средства за бюрократични цели и по този начин просто ще се отдалечим от нашите цели? Сега, второ. Що се отнася до втория стълб? Регионите имат свои собствени специфики, е, свои приоритети, свои е, характеристики. Искаме ли да имаме някакви по-специални връзки с ултраотдалечените региони или е, те ще, ще бъдат е, включени в общите стратегии? Страте... стратегическите тели. Господин Теличка, първо. Аз съм под, поддръжник на ОСП и то на е, частта обща. Но все още виж, мисля, че имаме инструменти, които все още са в ръцете предимно на държавите членки. Също имам известни проблеми с таваните. Мисля, че можем да предложим по-добри, по-целесообразни компоненти. И трето. Как, как, какво е всъщност активен или истински селски стопанин? Сега разбирам, че има нужда да нужда да говориме, да обсъдиме и да уточним това, но не съм сигурен, че е, сме е, избрали правилния подход. А, и мисля, че наистина колегите колегата говорише за напояване и така нататък. Да, но тук става дума за още по-голям проблем. Е, земя, земята изсъхва, е, засушава се и това трябва да бъде наистина на е, дневен ред. Браво за предложението, но трябва наистина да отидем и по-далеч. Сега ще дам думата на нашите експерти. Ние сме против ренационализацията, но за една гъвкава обща политика, тъй като политиката е много различна и е, положението е много различно на юг и на север. Малки стопанства, големи стопанства и всички инструменти трябва да бъдат съобразени с това да не пречат на конкурентоспособността. Преди две години обсъдихме многократно и в дълбочина финансовите инструменти. Междувременно ги забравихме малко. А, а, те ще биха подпомогнали парките плащания и как да стабилизираме пазарите. Особено когато имаме летливост и несигурност в международен план. От една страна ембарго. Международни събития, които е, имат отпечатък върху селското степанство. Така че продукцията се намалява, увеличава. Сега давам 5, по 5 минути на нашите гости. Първият ми коментар е че ОСП е много по-добра, отколкото се смята. Държавите членки без средствата по ОСП няма да могат да извършват своите плащания към замеделците. Нормално е, когато Говорим за второ ниво на отговорност. Много неща протичат двустранно между Европейската комисия и това ниво. Комисията е, има своята роля и парламента има своята роля. Трябва да се намери начин, а, за да се а, изключат случаите, в които Европейския парламент а, е прескачан. indem man sich Einkommensbescheinigung geben lässt. Äh, und äh, da müssen wir ohnehin aufpassen. Ich hab... Трябва да внимаваме. Много често в Германия, по време на земеделски конференции, още в началото се казва всичко трябва да се направи, за да се премахне бюрокрацията това първите 5 минути. И след това 5 часа се говори за това може да се аргументира по-добре, другото може да се аргументира по-добре. Не мога да ви е, препоръчам такъв подход, защото той не е целенасочен. Този, е, който получава средствата, е този, който се грижи и за околната среда. Трябва да имате предвид, че света не е съвършен и че ние се занимаваме с политика. На следващо място. Как изглеждат нещата на практика? Говори много за разпоредби. Е, днес економиката залага много мащаби брат ми, да речем, ако му умрат две крави, веднага идва някой. Ако нещо става с млякото му, веднага идва някакъв служител. Всичко е регламентирано. Разбира се, економиката няма интерес от това животните да се разболяват и, или пък млякото да е с лошо качество. Важно е да имаме предвид какви са разпоредбите, отнасящи се до млекопроизводителните предприятия. Всичко това трябва да бъде взето предвид на следващо място примерките. Как с малко да се постигне много? Еко, екологизирането не се вписва във всяка държава членка, но при нас ползите са големи. Намаляват се емисии на въглероден двуокис, освен това се премахва азота от водите, от подпочвените води. И на следващо място полагат се повече грижи за животните. И вместо царевица или пшеница. Можем да предвидим и площ с други насъждения, така че еколозите да са доволни. Трябва да хармонизираме, разбира се, и да разграничаваме добрите от лошите практики. Да répondre aux différentes questions благодаря, господин председател. Ще се опитам да отговоря на различните въпроси, които бяха отправени. Ще завърша с въпроса, господин Тантен, но той е тема, който много ме вълнува и той добре го знае. Като че ли има консенсус с, речем, тази комисия за това, че се намалява бюджета и бюджета трябва да предразпредели недостатъчни средства. Тоест, тръгваме от обратната страна. Определяме прекалено малък бюджет, с който искам да финансираме цяла една политика. Европейската комисия ни казва, ще упростим правилата, ще изготвим стратегически планове и в крайна сметка ще видим какви ще са резултатите. Според мен това е обратният подход на това как трябва да се прави политика. Не можем да започнем започнем една а, обща политика по този начин и една обща политика не се определя отдолу нагоре. Единствено и само защото има бюджетни ограничения и защото Европейската комисия днес има възможност да даде нов тласък на ОСП. А тя е много важна да се гарантира стратегическата устойчивост и стабилност на Европейския съюз. Така че съм съгласен с госпожа Ренс Гарси, господин Андрю и много друго от, от вас в това виждание. Както каза и госпожа Магинес, има опасност до допълнително упростяване на европейско равнище и от допълнително допълнително осложняване на равнището на 27-те държави членки, защото 27 моделни стратегически планове значи все по-сложни процедури до безкрай и в крайна сметка никой няма да е в състояние да ги обедини в нещо цялостно. Така че това предложение на практика означава подписване на смъртна присъда на ОСП много от въпроси бяха за, се въртяха около въпроса за активни стопански производител. Активни стопански производител, независимо дали е собственик или арендатор на сметските земи, взема участие в стопанската дейност и дори и частично да, да работи, то е част от дейността в някой друг отрасъл. Не си задаваме въпроса дали а, активният а, производител работи реално на пълен работен ден или на половин работен ден. Това за пореден път описва колко е сложно да се гарантират преки плащания въз основа на такива неясни критерии. Също после се свързан с сближаването. Сближаването отново работи по-добре на равно равнище на хоризонтално, колкото на вертикално. Младите сукмански производители имат нужда от а, ясни а, яснота за бъдещето си. Какво значи ОСП? ОСП значи преки плащания. В повече държави членки приходите на фермерите са намаляли и затова ние предлагаме конкретни контрациклични мерки, които не предвиждат на през добрите години да се заделят средства в бюджета за лошите години. Когато се изготвя бюджет, се основава този бюджет на очакваната стопанска дейност. Когато годините са добри, ще изтрува по-малко, когато годината е лоша, ще струва повече. Единствената на пречка, която и ограничение, което си дава Европа е общият пакет на логична финансова рамка. В тази МФР има различни пакети, които могат да се разработват и адаптират в случай на нужда и общият регламент не, не са противопоставя на този водещ принцип. Тоест, можем да разполагаме с бюджети, които да са адаптирани към нуждите на скотобарските производители, нужди, които обикновенно а, са свързани с различните кризи, а не са а, постоянни, като предвижда стоящият настоящото предложение за ОСП отношение на озеленяването имаме нужда от положително отношение. Трябва да се предостави специфична помощ на стопанските производители, а именно да ги подкрепим в, в, в добрите усилия, които прилагат за спазване на нормите за опазване на околната среда, като за трябва да имаме много ясни цели по отношение на околната среда. В противен случай няма как да имаме и надежден показател за постигнатите резултати. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Борст има думата. Der aktive Betriebsinhaber ist der... Ак. През 2015 година беше въведено понятието за активен земеделец. Ситуацията беше много сложна. В Германия имаше 320 хиляди заявления и е, всеки заявител беше запитан кой е замедел, земеделски стопан, кой не и беше изготвен негативен списък. Сега, ако резултатите са свързани с площите и те определят активното, активната земеделска дейност, как ще изглеждат нещата – Имаше много ем, изкуствени конструкции в системата за активните земеделски стопани и е, нещата бяха много осложнени. Може би дискусията трябва да се води в държавите членки за правото на земя и площ. Прави се опит посредством ОСП да се запълнят някои пробойни на национално ниво. Основно, относно условията, те са на лице. Те трябва на практика да са приложими за администрацията. Има някои въпроси, разбира се, когато липсват маркировките, които се закрепват на ушите на животните, какво ще се случи и а, относно кръстосаното съответствие, трябва да се види кои условия са подходящи за постигането на целите, така че те да се отнасят и до администрацията, и до това, което се случва в земеделските стопанства. И двата стълба трябва да се разглеждат заедно. При разпределенето на средствата се предвижат европейски средства и по първи и по втория стълб. Ние освен това, смятаме, че е хубаво в средносрочен план средствата да се предвидят по МФР. Относно земеделието, трябва да гледаме трезво на нещата. При големината на площите трябва да се внимава. Ам, понякога се налагат и проверки, като се има предвид е, разбиването на единица площ и на хектар. Трябва да се види каква е ситуацията на място. Държавите членки трябва да вземат сами решение, да вземат решение посредством е-, ЕВЕКОС или посредством а, системата за контрол. Относно младите земеделци. А, стимулите, които се предвиждат, са важни и най-вече за тези, които а, искат да започнат да се занимават с земеделска дейност. И освен това, освен ОСП, да се е, вземат предвид и преговорите по търговските споразумения и е, нелоялната конкуренция. Благодаря ви. Е, Благодаря ви, че отново ми давате въпроса. Много въпроси бяха отправени към представителите на Европейската комисия, но все пак бих искала да направя няколко уточнения. Ще си позволя да отговоря на някои от изказванията. От една страна, както вече беше казано нееднократно, по отношение на бюджета се, бор... се сме изправени пред положение на недостиг в момента се опитваме да реформираме ОСП с, с паралелно осъществяване на сериозни съкръщавания в бюджета. Поставя се въпроса за ресурсите и знам, че в Европейският парламент също се задава този въпрос. А на практика държавите членки носят много голяма отговорност, т.е. не можем да, от една страна да твърдим, че сме убедени европейци, от друга страна да не можем да признаем, че в някои случаи ще се наложи да внесем малко повече в общата каса. Аз самият съм а, избран на, на представител на регионалните власти, но като казах, господин Декас, въпросът за е, ренационализацията е много важен въпрос. Това председание може би не е толкова сериозно тук в Европейски парламент, но действително, ако се стигне до пред... прилагане положението, което се предлага, това ще доведе до много сериозно допълнителна централи... нова централизация и национализация на средствата и това ще има катастрофални последици защото ще се пренебрегнат особеностите на местно равнище. Освен това ще се стигне до конкуренция между отделните региони и има истинска опасност да се загуби общният характер на ОСП. Втория стълб също е много важен за нас, може би не го споменахме достатъчно и по отношение на селските Райони също не трябва да се говори само за автостопанство, което е много важно, но има и други важни теми и трябва да се работи за разрешаване на тези проблеми, ако не искаме да се обезлюдят напълно селските райони. Освен това, мисля, че трябва да си дадем въпроса за промяната на модела и да си го зададем много ясно. Както го казваме, и в нашия доклад, трябва да дадем повече стойност на малките и средни съски стопанства, защото ще става все по- и по-топло. В, идвам от Пиринеите и Пиринеите нямаше лед продължение на 3 месеца през зимата, което си направо нечувано и невиждано, възможно, че говорим за височина от 1000 метра. Така че, действително, ми се искаше в доклада да се промени името до това да стане обща сълскостопанска и хранителна политика. Много е важно да се възстанови връзката с а, потребителите. Много е важно да се запази и аспекта за яс... връзката между потребителя и происхода на храната, която той потребява. И друг много важен въпрос – в доклада важно трябва да се отбележи, че Европейския съюз може да се възползва от своята роля на много голям износител и най-голям вносител на стопански производители, за да може да окаже влияние на международно равнище. И накрая последният ми коментар е свързан с климата и с околната среда и биологичното разнообразие. Както вече беше казано, стопанство трябва да изиграе своята роля и в това отношение. За вас това може би значи нови условия, нови задължения, но е толкова сериозен проблема, че действително трябва да се определят конкретни изисквания в проценти. Ако не се лъжа, сега се изисква 40% за околната среда. Но трябва ясно да се заяви, че 40% за всяка държава членка, ако се определи в 40%, ще се раз, размият и също задълженията. Така че има много сериозни е, съображения по отношение на околната среда и борбата с изменението в климата. Благодаря, господин председателю. Тук говоря от името на Комитета на регионите, от името на хората, които съставиха документа за ОСП. Говорим за общата политика. Комисията трябва да има общи е, дефиниции за млад фермер, за активен фермер само собствеността на земята не може да дава е, предимство на бенефициера да получава средства. Комисията трябва да се занимава с всички тези въпроси. Съгласно господин Дес за ам, това, което той каза във връзка с ам, е, земеделските стопани на непълен работен ден. Има области, които ем, страдат от природни ограничения. Това също трябва да се има предвид. В девете стратегически цели е необходимо да се добави и десета а именно, че е, съществуват заплахи за обществото и за биоразнообразието. Колегата Обединеното кралство, който зададе въпрос, аз говоря като докладчик по становището от комисията НАД. Фермерите могат да играят положителна роля при опазването на биоразнообразието, намаляването на въглеродния двуокис. Много от производството в Европа е, е, ниско въглеродно и някои говорят тук за опасното изтичане на въглеродни емисии. някои смятат, че чрез това изнасяне на производство ще се стигне до увеличаване на емисиите на въглероден двуокис на други места по света. Друго, което не трябва да се забравя, е, че населението се увеличава постоянно. Госпожа Магинес зададе въпрос. Понятието за истински земеделец. Това е нещо, което е важно. Бенефициерите трябва да са активни земеделци. Друг въпрос за упростяването. Съгласен съм. Сателитните технологии трябва да се използват е, по-интензивно. Трябва да има контрол върху броя на е, добитъка. В нашето становище сме посочили, че подкрепяме предложението на комисията и по вътрешната и външната конвергенция. Някои страни имат проблеми, като Португалия, Испания и Дания. Те имат проблеми с конвергенцията. Освен това, някои от балтийските страни имат ниски плащания. Минималната ставка трябва да бъде завишена. Това е важно за нивото на конвергенцията. Господин Фланеган, съгласен съм с вас, че много работа ни предстои, за да подкрепим ам, регионите, които са в неблагоприятно положение. Не трябва да има нужда, в крайна сметка, от тавани, от екологични схеми и така нататък комисията 10 минути мога да ви дам. Thank you very much. I will try Благодаря. And especially the question addressed to the commission. Um, first of all, uh... Ще се спра на основните въпроси, които бяха зададени. Дали в предложението на комисията наистина се има предвид обща а, политика или се говори или се има предвид а, ренационализация. Да, целта ни е обща политика с повече субсидиарност и повече гъвкавост но ще запазим едни общи компоненти, които ще бъдат задължителни за всички. Първо, набор от общи дефиниции. След това, рамка за дефинициите, които държавите членки ще могат да приспособят към спецификите на съответните страни, млади фермери или фармери на непълно работно време. Също така ние предлагаме един общ набор от показатели за, резултати, комбиниране на дейности с цел постигането на целите и самите, самите, самите цели и самите е, критерии за показателите ще бъдат е, допълнително уточнени насоки, общи насоки, които ще бъдат е, приспособени към спецификите на държавите членки, но са задължени за всички. И интервенциите, един набор от интервенция, които ще трябва да е, прилагат държавите членки и които да бъдат е, е в съзвучие с правилата на СТО, защото целта не е да се разруши конкуренцията. Сега, не е ли това до, до, достатъчно за една обща политика? Що се отнася до истински селско-стопански или земеделце, ценния казаното от госпожа Магинес е, и другите колеги. Да, трябва да си зададем въпроса какво е истински или активен фермер в е, е рамките на всяка отделна страна и същевременно Смятахме да създадем един отрицателен списък. Държавите членки казаха, че това не може да профункционира. Така че целта е всъщност да избегнем или да не трябва да не даваме помощи на тези, които не се нуждаят от тях, на много големите ферми или фирми, на, на летищата или на голф игрищата. Така че не виждам никакъв риск да имаме а, някаква дефиниция за активен фермер да бъде е, заплаха за така наречените фермери на непълно е, работно време. Аз не виждам каква ще, каква ще е заплахата за тях. Сега, по, по-малко бюрокрация, да, разбира се. Е, повече, по-малко, по-малко документи, по-малко процедури Колкото до 27-те плана, преди няколко седмици в момента имаме 180 плана, 65 е, отраслови стратегии и а, Сравнете ги, сравнете 27 плана с 200-те различни компонента, които имаме в момента между планове, проекти и така нататък. Мога също така да добрава а, примерно а, плановете в областта на зеленчуко и овощопроизводството на държавите членки, да речем, или виното. Така че няма също така и опасност някои държави членки да закъснеят прекалено много с въвеждането на правилата, за да се е, бъде препятствие за другите. Господин Данте, вие попитахте как могат да се заделят средства през годините, за да може да се реагира на евентуална криза. Това е нещо, което държавите членки е, ще разгледат много внимателно. средствата, които се връщат обратно към държавите членки, когато бюджета не е разходван, са средства, за които не се знае какво ще се случи. Ние се опитваме да действаме по друг начин. Препоръчваме на държавите членки да заделят тези средства в режим, който дава възможност на земеделците да бъдат ам, застраховани или осигурени в случай на някаква криза. Има много възможности, които могат да се разгледат. Относно антицикличните плащания, няма да коментирам економическите причини, които се крият зад такова предложение. Относно европейския бюджет – той е многогодишен, разделен е на отделни части. Има е, перо за е, научни изследвания, за други дейности. Говорим за милиарди евро годишно. И освен това, искам да ви помоля да помислите по въпроса дали ще приемате земеделски бюджет, който ще е с няколко милиарда по-малко в сравнение с предходните години. Какво ще се случи, ако след години се стигне до някаква криза? Господин Фланеган, вие казахте къде сте бил и защо сте и защо предложението за таваните е такова. Пет или шест пъти сме предлагали тавани. Тези предложения умират някъде в законодателния период. Ние се опитваме да предложим нещо, което ще е приемливо за законодателите. И се опитваме предложението, което правим, все пак да оцелее, а не да сподели съдбата на предишните предложения. Тези 3% за специфичните мерки на пазара. Това е нещо ново в предложението. Тези 3% са от, от бюджета за преките плащания. Тоест, тези плащания трябва да бъдат извадени от преките плащания да се използват за тази цел. Има допълнителни средства в сектора. Това е началото на една система, която не съществуваше до сега, независимо сега е въпрос за мляко, добитък или така нататък. Ще отнеме няколко години да се изградат структурите, защото е необходимо да бъдат обхванати кооперациите, организациите на производителите и така нататък системата функционира в момента добре, но от не години, докато тя се изгради. Е, имаше тук опасения, че новия модел за изпълнение ще доведе до изкривяване на конкуренцията. Моят колега сравни политиките в една, две, три държави членки. Има големи разлики. Тези политики са изцяло различни. Какво предлагаме ние? Да не увеличаваме разликите, ами да ги обединим в една система, в рамките на която държанченки трябва да обяснят и да се обосноват защо правят ем, едно или друго нещо. Вместо да има разнообразие, ние ще имаме една по- ем, по-хармонизирана ОСП и ще можем така да уеднакви мерките в отделните държави и членки. Благодаря ви. Смятам, че сега можем отново да дадем думата на нашите докладчици, ако искат да кажат нещо, да коментират нещо. И така ще преминем бавно към приключване на нашето изслушване. Е, така, мисля, че доклада за стратегическите планове подчертава, че е необходимостта от финансиране. Документа на комисията е една първа крачка, но все още има доста какво да се желае. Опростяването, да, млади, младите селски стопани, нас, насърчаване за а, връзките между поколенията и предаване на стопанството от родителите на децата. Това са основните ключови предложения и ще работиме заедно в тази посока и за напред. Да, много сложно, много трудно. Стратегическият план включва първи и втория стълб. Така че нещата са сложни наистина. Но съм убеден, че опита на държавите членки не трябва да се подценява. Господин Андрия, благодаря, господин председател. Благодаря на всички експерти, които задълбочиха дебата. Що се отнася до доклада за общата организация на пазарите, ще направим предложения, които да изключват сектора вино. И мисля, че всичко, всички наши предложения ще бъдат по посока доходите на селските стопани, като преразгледаме съществуващите инструменти и почерпиме вдъхновение от другите политики, за да се предложат едни истинско функциониращи инструменти за справяне с кризи. Трябва да бъдем много внимателни, защото аз имам чувство, че комисията и е, комисаря някакси са загубили финансовите ориентири и съответният фонд за развитие на е, селските райони е преминал в първия столб. Защото да искаме развитие е, на селското стопанство без развитие на селските региони е невъзможно. Така че смятам, че трябва да видиме е, цялостния въпрос за управление и структуриране на територията, където е, самото селско стопанство и ОСП да намери своето място. Благодаря, господин председателю. Дебатът изведе на преден план на някои въпроси. Замеделците имат нужда от възможност за планиране, имат нужда от предвидимост. Трябва много сериозно да приемем ролята на замеделските стопани да се обърне внимание на производството и на прецизното производство. Като се има предвид развито през последните десетилетия, отправили сме се в правилната посока тук в нашата комисия. Относно таваните трябва да са доброволни. Имаме е, да се занимаем и с определението за постоянните пасища, затревени площи, трябва да се занимаем с стратегическите планове и така нататък. Трябва да постигнем консенсус. Ще обмислим някои компромиси. Антицикличните плащане ги намирам за много интересни, но предпочитам, ако съм замеделец, парите да са ми в сметката и съм сама да решавам как да ги разходвам. Така че ще ми е по-голяма помощ, ако сама мога да реша как да разпределя средствата. Много подробности трябва да бъдат уточнени. Смятам, че парламентът като пряко избран от гражданите трябва да поеме своята роля и трябва да постигнем нещо много добро за нашите земеделски стопани. Нашим гостям с Komitetu и Regionów и справ Społeczno-Ekonomicznych, naszym e, sprawozdawcom, wszystkim Благодаря на нашите докладчици, благодаря на всички онези, които участваха в дебата. Мога само да прибавя следното кохезионните фондове и тяхното използване в селското степанство. Каква е нашата визия за селскостопанските райони? Това не е само земеделие и ролята на земеделието за развитието на селските райони. Трябва да наблегнем на този проблем и комисията трябва да помисли за това, защо, защо няма желаещи млади хора, които да станат селско стопанство. Ами това е въпрос на приходи. Ако в селското стопанство се печели наполовина, отколкото в други отрасли, естествено. Въпреки, че има инфраструктура, въпреки че има автоматизиране, но има много неща, които липсват в селските райони и за това сме свидетели на застаряване на населението в тези райони. Много обичам да говоря за земеделието и за селските райони. Регионите не разполагат с всички инструменти за своето развитие, но, мис... но мисля, че регионите и развитието на селското стопанство са върват ръка за ръка и затова а... Комитета на регионите е от огромно значение сега трябва просто да убедиме другите колко сте прави в вашият подход. Благодаря. Надявам се, че дискусията беше полезна за нашите докладчици. Сега една кратка пауза. И след това ще отстъпа председателството на господин Декастро. Е, даваме на кратка пауза и моля господин Декастро да поеме председателството. Yes. Who will take the floor for? Now. Huh? Now I take the floor. Ah, okay. Okay. No, I have played.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 Riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori. Подновяваме работата, ако нямате нищо против. Пунти финали. We have to... 15, 16. Остават ни още две точки в дневния ред. Окей. Okay. Пунто 16 all'ordine del giorno. Точка 16 от дневния ред състоянието на дебата относно бъдещето на Европа. Докладчик за нашето становище е Иван Яковчич. Благодаря ви, Пауло. Ще си изкажа на хрватски. Обсъждаме бъдещето на ОСП, обсъждаме и бъдещето на Европа изготвяме становище за комисията по конституционни въпроси, която е водещата комисия. Разбира се, говори се и за храната и хранителните продукти. ОСП е най-интегрираната политика в Европейския съюз. ОСП е действително е един от символите на съюза. Държа да подчертая, колко е важно културното и кулинарно наследство, сближаването, на териториалното сближаване, което е много важно на регионално равнище, тъй като в голяма степен на регионално равнище се прилага ОСП и се произвеждат хранителни продукти, които консумираме. Днес бих искал да се спра на съдържанието на моето плътно становище, а именно възможните и полезни взаимодействия между биологичното земеделие и защитените географски указания. Полеснително действие между тези две аспекта могат да направят европейското селско стопанство по-конкурентно способно и държа да го подчертая, защото съм убеден, че за в бъдеще ще трябва да работим за засилване на тези положителни взаимодействия между биологичното селско стопанство и защитените географски указания. Безспорно сте видяли пазара на Плас Люксембург пред парламента днес. На него се предлагат продукти с отлично качество. Все повече и повече нашите продукти, потребителите търсят продукти не само с които да са не само здравословни, но и да са с много високо качество говорим, разбира се, за задължителната реформа на ОСП. Трябва да отбележа, че в рамките на Европейския съюз трябва да намалим разликите между стандарта на живота на европейските граждани в градските региони и в селските райони. И когато говорим за бъдещето на Европейския съюз, трябва да имаме предвид тази цел за бъдеще, включително и чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, който има за цел да намали тези разлики. Бих искал също да чуя и мнението ви за едно изменение, което бих искал да внеса по становището си не искам да ви обърквам. В изменението ми не става дума пряко за бъдещето на Европа, а не пряко за бъдещето на Европа. Всъщност става въпрос за свят без глад до 2030 година. Бих искал да чуя становището на докладчиците в Сянка. Какво смятат те? Дали смятат, че е уместно да се внесе и проекто изменение по тази тема, т.е. да потвърдим желанието си да премахнем глада по света до 2030 година и по този начин да заявим, че Европейския съюз с експертните си познания, населението и технологията, с които разполага, може да допринесе за премахването на глада, което непряко е свързано с бъдещето на Европа. Това исках да ви кажа, господин председател, на ваше разположение съм, за да отговоря на въпросите. Благодаря ви. Грация, Благодаря, Нино. Действително, темата е важна. И след два дълги дни на заседания в нашата комисия не виждам много хора в залата, не виждам и хора, колеги да искат думата. А, всъщност всички сте тук. Извинете, никой се беше записал в списъка за, на ораторите. Дам думата на, първо на Никола Капуто. Благодаря ви, господин председател. Преди всичко бих искал да благодаря на колегата Яковчич за становището, което напълно подкрепям. Както вече е, каза и той с пълно право, ОСП е най-интегрираната политика на европейско равнище. Няма как ОСП да не продължава да допринася за изграждането на Европа. Притесняваме обаче негативното въздействие от намаляването на бюджета на ОСП за доходите на скотопанските производители а те пък продължават да гарантират високото качество хранителните продукти, спазва се повече стандарти, спазва на околната среда и други. Вече споменахме добавената стойност на ОСП за подобряване на продоволствената сигурност, дългосрочен план, чрез гарантирането на по-голяма е, стабилност на стопанския сектор, е, като по този начин може да се преборим и с обезлюдяването на селските райони. Напълно съм съгласен е, с докладчика. способността на европейското селско стопанство зависи от полезно взаимодействие на биологичното земеделие с защитените географски указания. И от тази гледна точка съм напълно съгласен с вас. Когато говорим за бъдещето на Европа, сме длъжни и да играем водеща роля в световен план. И би следвало също така да се направи препратка към начинът по който може успешно да се преборим с глада по света, така че съм съгласна с вашето предположение. Господин Фланаган, благодаря ви. Не ми се случва често да се, да се радвам на казаното от господин Юнкер, но когато господин Юнкер през март 2017 година започна да говори за дебата за бъдещето на Европа, си казах чудесно поне най-накрая можем да започнем да обсъждаме темата. Брексит вече е факт. Една голяма държава членка напуска Съюза и може би е настъпил момента да обсъдим на къде сме се запътили с това общо превозно средство. Дали а, се отказваме от а, ОСП, дали се насочваме към обща отбрана, въобще за какво говорим. И така бяха предвидени редица от дебати е, на регионални местно равнище за бъдещето на Европа. А очевидно, че тези дебати са били проведени. Консултирахме се с всички, но не чух никакви заключения. Но установих следното. може би смятате, че учителите са добре образовани. Ами аз се срещнах с група от 22-ма от тях последните месеци и се оказа, че те пък въобще не бяха чували за тези дебати. Ние имаме нашата идея за бъдещето на Европа и решихме не за да има такъв един дебат. Но тези 22 образовани учители въобще не бяха чували съществуването на този дебат. А е много важно да знаем на къде отиваме. Становищата имат смисъл, ако знаем на къде сме се, наслу... къде сме се насочили. Моята позиция се промени. Бях избран като скептик, но в крайна сметка стигна до да че трябва да защитаваме ОСП. Но съм против съюза на военно във военно отношение, например, на въпросът ми е къде е дебатът, къде е истинският дебат за бъдещето на Европа. Съдържанието на този доклад е добро, но тъй като дебатът всъщност така и не се проведе, се опасявам, че ще поемем погрешния път, т.е. ще се откажем от общия характер на селскопанската политика, но пък ще имаме обща политика на убийства, което никак не ми харесва. В Ирландия отдавна вече имаме традиции в това отношение. Благодаря, Люк. Думата има господин Долфман. Благодаря на докладчика за интересния доклад. Съгласен съм с него до голяма степен. По точка втора има неяснота може би се дължи на немския превод и Двата аспекта, посочени в тази точка, са много важни, както и биоземеделието, така и географските обозначения. Но не смятам, че ОСБ е резултат от тези два аспекта. Това е малко преувеличено. Трябва да се намери една по-ясна формулировка. В докладчика липсва междуна... доклада липсва международното измерение и борбата с глада и изхранването на населението по света като цяло високата степен на безопасност на хранителните продукти е много важен елемент в нашата конкурентоспособност. Ролята на земеделието е много важна по отношение на производството на енергия. Всичко това се отнася и до бъдещето на Европа и до бъдещето на земеделието. Разбира се, този енергиен сектор също трябва да бъде засегнат. Не говорим за проблема, който имаме ние. Може да се използва и друга формулировка. В АФЕТ също има становище, но в него не е отразено бъдещето на Европейския съюз. А, или по-скоро в неговия доклад за бъдещето на Европейския съюз, само веднъж е споменат ОСП. Той не е счел за нужно да обърне по-голямо внимание на тази политика. Буда. Благодаря ви, господин председател. Действително имахме два дни на е, разглащени дебати тук в Комисията по селско стопанство. Всички искаме да подобрим перспективите за бъдещето. И подходът ви е много интересен. Как можем да, да премахнем глада по света до 2300 година? Едва с това трябва да сме наясно с факта, че селските райони непрестанно са застрашени от обезлюдяване и трябва да се опитаме да предотвратим тази тенденция. Няма смисъл да говорим за борба с с глада по света, ако не се преборим най-напред с последяването на сърските райони. Така че държа да подчертая, че имаме нужда от полезно взаимодействие между различните политики, с които разполагаме в рамките на ОСП в рам... и в рамките на политиката на сближаване, за да можем да създадем най-по-привлекателни селски райони, региони, които да се превърнат в истински привлекателен вариант за млади и не толкова млади хора. Днес в Румъния има много хора, които решават да развиват стопанската си дейност в селските райони. Затова е важно за тези региони да разполагат всичко нужно, за да осигурят нужното удобство на хората, които искат да се преместят в тези райони. И тук става дума за болници, за училища, телекомуникационни услуги, широко линтов интернет интернет. Никой не се може да живее без интернет, това е ясно. Така че трябва да подчертаем тези полезни взаимодействия и е важно да допринесем за развитието на селските райони. В противен случай ще бъдем изправени пред обезлюдяването на тези региони и всичките дни други усилия ще останат на празни. Благодаря ви, господин Буда. Думата ми господин Ропе. Ačiū gerbiamas pirmininkė, колегос. Iš tikrųjų, manau, klausimas labai. Благодаря ви, господин председател. Темата наистина е много важна. И питам дали ние тук в тази зала в продължение няколко часа дебати можем да изготвим стратегията за бъдещето на Европа. Можем обаче да разгледаме тази тема от различна, различна призма. Можем да обсъдим, например, моделите за преките плащания или да обсъдим други възможни мерки. Всички тези елементи са много важни. Ето защо не можем да намерим лесни решения. Или пък да защитим бъдещето само защитавайки собствените си интереси. Така че може би трябва да променим малко позицията си и да се ангажираме повече в бъдещето на Европа, например, че с научно-развойна дейност, да привлечем други експерти за да изготвим едно становище, което действително да набележи пътя към бъдещето на Европа. Не бива да избираме подобен ограничен подход. Дори в областта на селскостопанство, собствениците на земеделска земя не винаги са активни селски стопани но пък ще видите, че има много хора, които обработват земеделска земя, но дали пък тези хора произвеждат това, което действително се търси на пазара? Дали могат да гарантират жизнеспособността на своите стопанства за бъдеще. Трябва да преосмислим всички тези аспекти и в частност мерките, които биха могли да насърчат жизнеспособността на селските стопанства за бъдеще. Следващият въпрос. Биологичното замеделие. Днес се ползва с подкрепа от фонда за развитие на селските райони, който ще бъде съкратен с 50%. Така че какво ще правим от тук нататък? Ако все повече селски стопани решат да се занимават с биологично замеделие, как ще им осигурим нужната подкрепа. Ако не успеем да намерим отговор на тези въпроси и всичко си остане както е в момента и запазим сътуквото. то тогава няма защо да се чудим, че нашите фермери говорят за прекалено сложни правила, тъй като въпреки всичките ни усилия за упростяване, тези правила само стават все по- и по-сложни. Днес обсъждаме как ОСП след 2020 година ще даде повече гъвкаво за държавите членки. Но дали това нещо добро или по-скоро лошо? В някои случаи вероятно ще бъде лошо, защото държавите членки ще вземат решения, които ще бъдат само тях, но не и но никой друг. Така че, ако искаме да постигнем истинско сближаване и действително да преодолеем разликите между държавите членки, ако наистина искаме да сложим край на миграцията от балтийските държави към Германия, например, където нашите граждани работят като сезонни работници. Нашата цел не е да изготвим общателната версия на това становище в последните 5 седмици, но целта ни безспорно е да се замислим за бъдещето на масло в Европа. Благодаря ви. Представител на си искали да вземе думата? Не. Чудо. Така случай дам дума отново на докладчика. Благодаря ви отново. Благодаря на всички, които допринесоха за дебата. Виждам, че една страница А4 за бъдещето на Европа и бъдещето на ОСП е, меко казано, недостатъчна. Опитах се да се съсредоточа върху някои аспекти. Благодаря ви за направените предложения. Благодаря ви за това предложение да разговаряме с експерти. Говорим за обезлюдяване на селските райони. Но няма да защитим нито селските райони, нито селското стопанство, ако оставим населението на тези райони да си отиде. Така че трябва да се борим с обезлюдяването на селските райони и ако ще внасяте изменения в това отношение, държа да ви помоля да обмислите и фактът, че селските райони се обезлюдяват. Споменахте пример с балтийските държави и техните граждани, които заминават в Германия. Също се случи в Харватия. Харвати заминават в Ирландия. Млади хора от селските райони заминават за да си търсят щастието в Дъблин. И това е важен аспект, който би трябвало да бъде включен в доклада. Благодаря ви за сътрудничеството ви. Моля ви да ми предоставите доклад, предложението си изменения, за да изготвим заедно един отличен доклад. Благодаря ви. Господин Яковчич. Припомня ви, че крайен срок за внасяне на изменения е утре на 10 октомври в 13 часа. С това приключихме с точка 16 от дневния трет ви предлагам да преминем към точка 17 представяне на доклада за посещението на делегацията на комисията Агри в Ирландия Знаете, че много важна делегация посети страната. Голям брой колеги взеха участие. Много от тях са тук и сега. Та въпросът ми е дали някой от тях би искал да вземе думата. Виждам Майрет Магинес, колегата Фанеган, докладчикът Докладът, който ви показвам, беше представен. Мисля, че беше и разпратен. Госпожо Магинес, Имате думата. Um, Благодаря, господин председател. Хубаво е, че го имаме отпечатан, защото забравяме какво се е случило. Благодаря на колегите, които дойдоха в Ирландия. Втория ден имахме малък е, проблем, просто времето не беше много благосклонно и трябваше да променим програмата но мисля, че наистина се запознахме с истинската земеделие в Ирландия, проблемите ни чухме от а, преките бенефициенти какво е значението на ОСП и за тях. А, и връзките с Северна Ирландия. Искам да благодаря на секретарията на Каролина за това, че ни позволиха да е, осъществим програмата на тези, които ни помогнаха в деня, в който времето беше отвратително и ни е, позволиха да посетиме фермата модел изложба и също да благодаря за гостоприемството, което ни бе оказано в всички стопанства, в, на всички места, където отидахме. Хората са много щедри. Те искат наистина да работят, за да, за да, за да хранат хората, за да помогнат на хората. И мисля, че това в Ирландия се чувства особено чувствително. Благодаря и на колегите Карти и Фланаген за сътрудничество. За съжаление не можахме да отидем в... да изпълним програмата третия ден, но това беше. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Фланаган. Бих искам да повторя казаното от госпожа Магенес. Наистина беше едно отлично събитие. Аз, както казах, бях малко скептичен, но и трябва да кажа, че нещата върват откакто съм в комисията по селско стопанство, така малко, малко по-оптимистично, разбира се. Не можахме да се пребориме с времето в... за съжаление, защото Аз а, много горд от а, а, това, че се произвежда сирене там сега. Може би някой смята, че това не е кой знае какво постижение, но, но а, благодаря на това, че посетихте и а, шампионата по Оран. А, и благодаря Стивърт Агнио. Благодаря, господин председател. Аз ще запомня за винаги това посещение. Интересно, приятно. Искам да, да поздравя госпожа Магена за това, че много бързо се справи с кризата и успя да замести едно мероприятие с друго. Но ние бехме и гости а, много VIP гости и можехме да се приближиме съвсем доблизо. Шофьора беше малко не, не, така, не, не, не беше много сигурен в себе си. харесвам хотела. Сега в крайна ако сте пушач какъвто аз съм, а, искате да можете да изпушите някъде някакъв, някаква нещо. Така че в, заедно с Николсън можахме да го направим в хотела. А, също така бяхме на а, изложението И а, в в... собствени, собствениците на стопанствата получават много високи много, много, високи помощи и също, същевременно в стопанствата за млекопроизводство нещата върват много добре, така че това означава, че Брексита няма да се отрази особено. Но Бих е, из... искам да говоря наистина с е, ирландските стъпански. Всички, всички казват Брексит, Брексит, Брексит. Само за това се говори. Те знаят, че става дума за нещо важно. Е, как, какво беше публикувано в пресата, докато бяхме там на място? че Ирландия ще бъде жертвения гнец на Брексит, че трябва да помогнем на Ирландия с компенсации след напълването на такова. Но ако, ако, ако, но се казва, ако искате да получите помощта на в селското стопанство след напускането на Обединеното кралство. Трябва обаче да дигнете данъците. Благодаря. Много беше интересно казаното от господин Агню. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Мих искал също да благодаря на госпожа Магинес, която а, така прояви много щедрост и много изобретателност а, предвид а, проблемите с лошото време, но при всички, при, при, при всички случаи можахме да си дадеме сметка, че е, ирландското земеделие е засегнато от Брексита и трябва наистина да се е, да споделиме тревогата, защото те е, са много разтревожени от последствията от Брексита. След споразумението от разпети петък отношенията между Северна и Южна Ирландия се така се градиха, бяха постигнали зрелостта и липсата на споразумение ще създаде много проблеми на отношенията между двете. Сега срещнахме се и с а, хора от отрасъла на а, отглеждане на, на коне, а, състезателните коне. И в а, моя, в моя избирателен регион, където също а, се занимаваме с отглеждане на а, състезателни коне. Има много тревоги относно бъдещите е, връзки с Обединеното кралство и въобще как ще се развитят нещата, свързани с конните състезания. посетихме и големи стопанства, и малки стопанства, включително и експериментални стопанства, където се прилага а, ротация на почвите и то доста разнообразна. В тези, особено тези стопанства се нуждаят от помощта на Европейския съюз, за да могат да постигнат своите цели, трябва да им се обясни, че в рамките на хоризонт Европа има възможност за финансиране на някои научни и развойни дейности. А, също така обсъдихме положението на жените, включително организирахме и една вечера между е, жени с е, е, представителки на селскостопанският сектор от Ирландия. Аз самата не съм а, в отрасла, но съм от моят избирателен район. Има много а, жени които работят стопанства. Господин. Колеги ирландези. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Магинес, нашата ирландска колега, за прекрасната организация. Тя наистина показа уникални способности, що се отнася до организирането на програмата. И другите ирландски колеги ни съпровождаха. Разбира се, всичко беше прекрасно. Така нареченият така наречената Зелена Ирландия трябва да бъде посетена от всички. Там наистина може да видите как, как трябва да изглежда земеделието. По време на нашето посещение ние се срещнахме с земеделски стопани, ядохме с тях, те ни, поканиха, те ни каниха в домовете си и наистина добихме представа за това какво е да си земеделец в Ирландия. И най- Важното обаче колко добре са обучени тези земеделски стопани, как добре се справят с технологиите и колко съзнателно те подхождат към опазването на околната среда. За мен това беше едно посещение, което ще си спомням до края на живота си. относно мерките, свързани с Брекзит. Всеки ги спомена. Всеки в Ирландия, с когото се срещнахме. Въпреки всичко, с подкрепата на Европейския съюз и с енергията на ирландските депутати ще можем да помогнем на замеделците. Госпожа Магинес, благодаря на колегите за техните коментари. Дали някой друг искаше да вземе думата? Господин Буда. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на госпожа Магинес за прекрасното ни посещение в Ирландия. Искам да кажа, че станахме свидетели на много добри практики. В Ирландия вече сме изпращали замеделци от Румъния в Ирландия, за да видят как се упражнява на практика земеделието там. Наистина сме впечатлени от това, което видяхме на място. Земеделските стопани няма да могат да се справят сами с технологиите, разбира се, ако не се извърши допълнителна изследователска дейност. Брекзит може да е бомба с закъснител за ирландските фермери. Те казаха, че капацитета за обработка е и в Обединеното кралство, и в е, Ирландия. Трябва да има споразумение между двете страни. Ако няма, може ирландските е, фермери да не могат да оцелеят на пазара и да трябва да се да затворят стопанствата си. Не може всички стопанства да са концентрирани на ирландската граница. Трябва да са много внимателни по въпроса за Брекзит и ирландската граница. Марио, ти имаш думата. Thank you again. Благодаря. Благодаря за хубавите думи. Наистина високо оценяваме тук вашите хвалебствия. Агню е член на ЮКИП и той каза, че Брексит е наистина нещо много важно и за Ирландия, и за ирландските фермери. Се радвам, че той го подчерта. Това трябваше да се вземе предвид преди да се проведе гласуването за Брекзит. Ние се надяваме, че ще постигнем споразумение с Обединеното кралство. Не е толкова лесно всичко да се уреди. Страните са свързани от дълго време и тази, тези оплетени взаимоотношения а, трудно ще се разплетат. Не говорим за това, че Ирландия ще е жертваното агне. Ние казват, че ние никога не, никой не ми е казвал, че ще се подкрепи Ирландия, ако увеличи корпоративния си данък. Няма такова нещо. Европейския съюз е един мирен проект по своята същност. И а, в Северна Ирландия цари мир от 20 години цари мир, защото ние сме част от една по-голяма общност, наречена Европейски съюз. Дори след Брекзит ще имаме добри отношения с Обединеното кралство и се надяваме да няма граници. Аз няма да подкрепя нищо, което е свързано с връщането на някакви границите, било те и твърди. Брексит се превърна в е, една още по-втвърдена идеология в главите на някои хора. Ето тук е тази брошура, в която е отразено нашето посещение. Надявам се, че колегите ще разберат колко емоционална е темата за Брекзита за ирландските граждани и а, се надяваме, че ще можем да десаме изцяло в техен интерес. Благодаря ти, Мариот. Благодаря, колеги. Можем да преминем към точка 18. Приемане на препоръките, изготвените от координаторите на комисията Агри. Ако няма възражение, че ще се считат за прияти. Ами, такъв случай ще ще кажа, че ще се срещнем отново на 15 октомври. Закривам заседанието.